This hearing follows up on... Това изслушване се опира върху парламента основа на резолюция на парламента за ефикасна администрация. Докладчикът е госпожа Хаутала. Необходимостта от всеобхватна и хоризонтална административна процедура е посочена от резолюцията, като резолюцията препоръчва и приемане на регламент за административното производство. Обаче комисията сметне, че инициативата следва да бъде подкрепена от анализ на оценката на въздействието и съотношението между разходите и ползите. По молба на комисията Юри Службата за изследване на Европейския парламент ще представя резултатите от оценка на въздействието, обществените консултациите, които бяха извършени с цел да се прецени необходимостта от създаване на административно право на Европейския съюз. Изследван цели да оцени евентуалното въздействие на предложението на Европейския парламент, а обществената консултация следва да ни даде по-добра представа за опита на гражданите организациите при работата и контактите им с администрацията на Европейския съюз, както и да прецени сегашното изпълнение на действащите административни норми и процедури в Европейския съюз. С радост приветствам първия заместник председател на комисията, господин Тимерманс, както и госпожа Орели, европейски омбудсман. Тяхното присъствие показва, че тази тема привлича сериозно политическо внимание, интерес. След това ще изслушаме както техните реакции, така и ще изслушаме нашите експерти, професор Хервик Хофман и господин Дирк Худик. Благодаря им за тяхното присъствие. И така, от самото начало бих искал да дам думата на госпожа Халтала. Много благодаря, господин председател. Добре дошли на всички. Наистина, вече от три години имам честа да бъда начало на инициативата на парламента да се доразвие администрацията на Европейския съюз – през януари 2013 година парламентът призва за приемане на административно законодателство на Европейския съюз, нещо, което ние сега наричаме регламента за отворена, ефикасна и независима администрация на Европейския съюз. Целта на регламента ще бъде да гарантира правото на добра администрация чрез създаване на общ набор административни процедури, които ще засилят правната сигурност, ще запълнят празнотите и ще преодолеят несъответствията в правната система на Съюз и по този начин ще допринесат за укрепването на върховенството на закона в Съюза. Основата на административното право на Европейския съюз е нещо, което е в правомощие на Европейския омбудсман – доброто административно поведение беше формулирано от Европейския омбудсман преди 18 години. Той го дефинира като добро административно поведение е от съществено значение за всяка публична администрация, която се надява да получава подкрепата и доверието от широката общественост. И той също така посочи, чрез тази инициатива Европейския съюз може да има водеща роля, като служи на гражданите, вместо да бъде изкупителната жертва на Европа в всекидневните дебати. Опасявам се, че значително намалява принципа за върховенството на закона в някои държави членки. И е необходимо това да бъде преодоляно, за да има доверие и подкрепа страна на гражданите. Това изслушване е отговор на последващи действия на комисията въз основа на резолюцията на парламента от 2016 година. Преди две години комисията посочи, че разходите от кодифицирането на административното право ще бъдат значително повече, отколкото ползите. В своя отговор комисията почти призова парламента да прецени какви ще бъдат конкретните последици от кодифицирането. Принципите на добрата администрация, такива като законосъобразност, пропорционалност, достъп до документацията, право на посочване на основанията, равнопоставеност, недопускане на дискриминацията, трябва да бъдат основата въз основа на която да работи администрация на Европейския съюз и взима решенията си. Разбира се, изключително важно е да се избегне необоснованата административна сложност. Разбрах, че анализът на комисията по всеки един случай на обвинения в неправомерна или неправилна администрация е нещо, което комисията извършва редовно и често в сътрудничество с Европейския омбудсман. Комисията ни увери в своя ангажимент да гарантира това, че гражданите, предприятията и заинтересовани страни могат да взаимодействат с администрацията, която да работи по отворен, независим и ефикасен начин. Мога да ви уверя, че парламентът споделя същата цел. Европейския съюз и неговата администрацията не трябва да бъде нещо статично и да остава непроменен, независимо от промените в света и в Европейския съюз. Цифровизацията е една силна тенденция по-настоящем и тя предоставя възможност да се намели административната тежест и да се повиши ефективността на администрацията на Европейския съюз. Обедена съм, че едно взаимосвързано, последователно и всеобхватно законодателство по администрацията в Европейския съюз също така ще направи тази цифрова стъпка по-лесна. И накрая искам да благодаря на господин Тимерман за неговото присъствие днес също така искам да благодаря на Европейския омбудсман госпожа Орайли за постоянната и работа да укрепва принципите на добрата администрация. Благодаря ви за това, че отделихте време и че дойдохте тук. Също така искам да благодаря на професор Хофман и господин Худик, които ще ни представят изключително ценната гледна точка на научните среди както и на заинтересованите страни. Много ви благодаря. С нетърпение очаквам продължаването на нашата работа. Много благодаря. Сега давам думата на господин Франс Тимерманс, първи заместник председател на Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за това, че ме поканихте да се изкажа днес на вашето заседание по време на това изслушване. Както редовно правя. Аз е, говорих пред вас през април месец е, и изразих готовността си да дойда е, за това изслушване. Госпожа Хаутала направо ми прати призовката и че ето ме. Комисията е решена да гарантира на гражданите, на предприятията и на всички заинтересовани възможността да взаимодействат с администрация, която е открита, независима, ефикасно работеща и преди всичко друго отговорна. Комисията, както и другите органи и агенции, имат добре установени хоризонтални правила, които регулират поведението на административните структури. Има общи разпоредби на Кодекса за добро административно поведение, има етичен кодекс за комисарите, Както знаете, последният му вариант влезе в сила през февруари тази година. Има различни разпоредби и в финансовия регламент, в регламентите досежно служителите, в е, регламента за защита на личните данни и аз цитирам само малка част от актовете, които имат отношение към тази материя. Е, е, естествено, с течение на времето нашето мислене за администрацията се развива, следствие на това проистичат промени, които налагат изменения в тези актове. Ние искаме да даваме възможно най-добър пример. Успоредно с хоризонталните норми и практика, Културата на ежедневната работа на комисията и другите органи на Съюза се регулират от принципите на добрата администрация. Законосъобразност, съразмерност, достъп до досиетата, забрана на дискриминацията, своевременност, право на изслушване и разбира се използване на собствения език. Комисията анализира всяко твърдение, за недобро администриране и предприема необходимите корективни мерки. Е, също така следим отблизо разследванията, които извършва Европейския омбудсман. Е, и се държи много конструктивно. Това е улеснено от самото конструктивно отношение на омбудсмана. Разбира се, администрацията е, разполага и с отраслови правила за отделни отрасли, както да кажем при нарушенията на правото на Европейския съюз или при конкуренцията. Е, там е, при правата на гражданите са конкретно уредени и са много специфични, защото решенията на комисията в тази област могат да имат много тежки последици за правните субекти. Що се отнася до резултатите от вашето обществено допитване 52% от далите отговори имат добро впечатление от функционирането на органите на Съюза, а 36% отрицателно виждане за това функциониране. Също така, е, много по-висока е степента на удовлетвореност, отколкото аз смятах. 73,5% е, от респондентите са запознати с услугите. За мен това беше новост. Имам предвид услугите, които ние предлагаме. 76% е, от респондентите смятат, че са необходими допълнителни мерки на европейско ниво, за да се укрепят административните процедури. И основните направления, в които трябва да се предприемат действия, са според 57% повишаване на ефективността, според 50% повишаване на прозрачността на европейската администрация. Все още има смесени чувства за това, как е, най-добре да се постигне по-добрата ефективност, по-високата ефективност е, на администрацията, нови закони за стандартите, нови закони за хармонизацията, подобряване качеството на действащите актове, технически мерки за подобряване на достъпа на гражданите до информация. Във всички случаи комисията ще се запознае много внимателно с резултатите от общественото допитване, с оценката на въздействието и много внимателно ще си е, водим бележка за това, което ще се чуе днес по време на изслушването, след като аз и тръгна госпожа Сиердини ще прави това вместо мен. Е, всички жалби и хоризонтални въпроси също е, ще бъдат взети предвид. Ще се постараем светлината на всичко, което ще научим днес и от вашето допитване да дадем отговор. Очаквам да работим с вас за всич... върху всички варианти да подобрим живота на нашите съграждани. За мен, уверявам ви, не съществуват табута. Искам да намерим най-доброто решение. Няма нужда да ме убеждавате, както казват колегите, обаче постигането на целта не винаги е лесно. Комисията изключително сериозно държи на ангажимента си да гарантира на гражданите европейска администрация, която е открита, независима, ефективно работеща. И преди всичко, както казах, подотчетна. Тя трябва да е отговорна пред своя суверен, а суверенът е гражданинът. Парламентът тук има огромна роля. Омбудсманът играе невероятно важна роля. И ние бихме желали да работим съобразно най-високите стандарти на публична администрация. И за да постигнем тази амбиция, трябва да имаме възможността да се учим, да преразглеждаме предпоставките, от които сме тръгнали, да не затваряме умовете си, ако позволите. Това е нагласа, която възприемам при участието си във вашето изслушване – и много бихме желали такава да е нагласата и у Европейския парламент и неговите членове. Ако успеем да постигнем всички такава нагласа, със сигурност ще идентифицираме най-доброто решение. Благодаря ви много, господин Тимерманс. Сега искам да дам думата на госпожа Татьяна Евац, която ще представи резултатите от общественото допитване – за административно право на Европейския съюз. Имате думата, госпожо. Е, and... Добър ден. Благодаря за тази възможност да представя резултатите от обществената консултация. Благодаря на господин Тимер Манс за това, че подчертахте значението на този въпрос Бих искала да спра върху конкретни подробности и да обясня как трябва да се разбира тези положителни процентни стойности. Вие правилно посочихте, както и госпожа Хаутала, че тази дейност се подкрепя европейските граждани. Това е основното послание. Европейските граждани искат действия, които да превърнат правото на добра администрация в едно практически осъществимо важно и полезно за гражданите решение. Вече от, от много години имаме дебати и обсъждания, сега имаме нужда от практическо решение. В а, моята презентация ще говоря за резултатите в две части. Първо ще се постарая да отговаря на следните въпроси. Защо ни трябваше да провеждаме тази обществена консултация защо тази тема е толкова важна? И във втората част ще започна с важните въпроси, защото е важно да се разберат резултатите от обществената консултация, но трябва да разберем защо ни трябваше тази консултация. Така че първо големият въпрос е защо. Отговорът е, че Европа има нужда от иновация. За това говореше госпожа Хаутала. Ние не искаме да бъдем статични. И като иновации няма нужда само от технологии, инструменти. Трябва ни и иновация в сферата на управлението, администрацията в Европейския съюз, взаимодействието с гражданите. И искаме да има реална полза за гражданите. Първо, процедурните, административните процедури са ключов елемент от управлението на Европейския съюз. За гражданите във всеки дневните им контакти с администрацията на Европейския съюз е много важно по какъв начин се оформя тяхното впечатление. Затова ние не се занимаваме с отделни конкретни елементи на процедурата. Ние се занимаваме с всекидневната дейност, всекидневната реалност на гражданите как се оформя впечатлението и мнението на гражданите въз основа на техния всекидневен опит. И разбира се, Европейския парламент отдавна се стреми да насърчи другите институции, заедно с омбудсмана, да се предприемат дейности. За това ни очертаваме и основната дейност на Европейския парламент. Втория елемент, защо трябва да се стремим към иновации, е това, че времената се промениха. Първоначално Европейския съюз нямаше един цялостен подход към различните празноти в правото. Европейския съюз нямаше пряко взаимодействие с гражданица. Това не се разглеждаше като необходимо да има административно право на Европейския съюз. Да, имаше кодекс за добрата административна практика, но това не беше правно обвързващ акт. Поне 100 хиляди с годишния брой взаимодействията на гражданите, контактите на гражданите с администрация на Европейския съюз и това е възможно най-низката стойност в целия диапазон от данни. извинете, с диапозитивите. Не винаги е лесно. И така, има три основни причини. Има голям обем от контакти и случаи. Второ, нормативната уредба на Европейския съюз е много сложна и разпокъсана. И имаме също така дълга история на действия на Европейския парламент, за да се предприемат действия. Така че това са причините за актуалността на този дебат и изключително е важно тук и ценно да се знае какво мисли обществеността. Тук са резултатите на обществената консултация в повече подробности. Виждате тук по-общата информация за тази консултация. Тази консултация беше извършена от Европейския парламент. Ние разработихме въпросник, възоснова на преглед на специализираната литература. Като цяло, три бяха целите на тази консултация да разберем какъв е личният опит на хората. Вторият раздел беше посветен на общото впечатление и мнение, защото искахме да знаем какво е отношението към администрация на Европейския съюз. И третата цел беше да разберем дали хората подкрепят по-нататъчни действия. В публикацията, в подробния доклад се съдържа подробна информация за формата и методиката. Искам да кажа обаче, че това беше отворена консултация, беше извършена тя на всички официални езици на Европейския съюз и се използваше съчетание между въпроси с възможност за множествен отговор и въпроси предполагащи отговор като свободен текст. Получихме 166 изцяло попълнени въпросници от общо 20 държави членки. Основните констатации. Първо за опита. Кои са тук основните констатации? Всъщност – знаехме много малко за контактите между гражданите и Европейска администрация. Искаме да знаем защо и колко често гражданите се обръщат към Европейската администрация. Резултатите от допитването показаха, че основните причини за контакт с Европейска администрация беше получавана информация – и също така Европейския омбудсман, Европейската комисия бяха институциите, към които най-често се обръщат гражданите. Също така беше интересно да разберем защо хората не искаха да се обръщат към Европейска администрация. Така че имахме и такъв въпрос във въпросника. Защо? не се обърнахме. Най-често отговор беше нямаше нужда, което е съвсем разбирано. Но втората част от въпросника посоча 37% от респондентите казаха, дори да имах нужда, аз не знам как да се обърна към тях. Тоест тези хора, дори да имат нужда, не знаят как да се обърнат към европейската администрация. Над 7% казаха, да, ние искахме да се обърнем към тези институции, не знаехме как. Така че виждаме, че има 44% граждани, които са най-малкото объркани. Господин Тимерман също говореше за това, че оценката на опита е нееднозначна. 52% имат положително впечатление, 36% отрицателно. Има много сериозни различия и това подкрепя позицията на парламента за голямата осложненост и големите различия. На този слайд са показани различните нагласи прямо различните институции. Този слайд ви дава по-конкретна информация с разбивка по институциите. Виждате, че отрицателна и много отрицателна оценка се дава до 46%. Така че, както виждате тук, От този слайд проличава, че различните процедури за всяка институция водят до различните впечатления, различни опит на гражданите. Различат са много големи. Ако разгледаме средните стойности, разбира се, можем да разберем много, но все пак е по-полезно да разглеждаме всяка институция по-отделно. Сега нека преминем към следващата част да видим кои са положителните и отрицателни нагласи и впечатления на гражданите. Виждате, първият ред е продължителността на процедурата е най-важният елемент. 42 процента, които дават отрицателна оценка, посочват прекалено дългото време, което взема процедурата. И можем да кажем, че продължителността на процедурата значително влияе върху това дали оценката на гражданите ще бъде положителна или отрицателна. От гледна точка на достъпността на администрацията и услугите, най положителната оценка беше, че е лесно да бъде установен контакт с съответното отговорно лице. Следващата тема е как бихте разгледали отделните елементи и кои са пречките. И отново, ако се върнем към предишния слайд за различията между институциите, можем да говорим, че разходите свързани с не свързаността, липсата на взаимосвързаност на административните услуги, те са тези, които са най-високи. И това също подкрепя позицията на парламента, че са необходими по-хармонизирани правила, за да бъдат преодолени тези разходи, които са свързани с липсата на оперативна административна взаимосвързаност. Ще се спра върху бъдещите действия, но искам да посоча, че 76% от респондентите подкрепят продължаване на действията. И така сега искам да спра върху основните нагласи и впечатления. Тук виждате някои конкретни показатели. Мисля, че основните моменти тук са следните. Първо, 44% смятат, че е сложно или много сложно да се установи контакт, да се получи информация от Европейска администрация. Въпреки всички технологични решения, 44% граждани и предприятия смятат, че е много сложно или сложно да се получи информация. Но най-големият проблем всъщност е показан в светло-синята част, дясно от слайдите. И това, показа, и това показва много от заблудите и превратните впечатления на гражданите. Защото когато респондентите отговарят на въпроса конкретни процедури, виждаме, че и тук има доста заблуди и неразбиран. 32% от респондентите не знаят или смятат погрешно, че вече има законодателство за административна процедура в Европейския съюз. Също така, много респонденти смятат, че Кодекса за европейска администрация не се предвижда от Хартата за основни права. Тоест, има голямо объркване сред гражданите за това какви точно са правата им искам да ви призова да прочетете целия доклад, за да се запознаете с повече подробности. Но при всички отговори ние виждахме, че има много голям липса на взаимна свързаност и Третата тема е дали има подкрепа за бъдещи действия на нивото на Европейския съюз. Както вече нееднократно съм посочвал, има много силна подкрепа с допълнителни мерки и не просто мерки, а правно обвързващи законодателни актове. Попитахме гражданите за различни варианти, различни варианти на действия, незадължителни, актове, например, или правно обвързащи актове. 82% от всички респонденти казаха, че е необходимо да има правно обвързващи актове и двете основни причини за това са да се повиши ефикасността и прозрачността. И последния ми слайд показва трите основни послания. И това са че гражданите и предприятията все още се сблъскват с затруднения при упражняването на своето право на добра администрация, че имаме твърде нееднозначен опит и впечатление и за мен е тревожно това, че има доста заблуди и непознаване на съществуващата уредба. Мисля си, че по тази причина европейските граждани и предприятия подкрепят идеята за по-нататъчни действия на Европейския съюз – и като заключение отново ще кажа за иновацията. Трябват ни правила, които да предлагат нови решения. Мисля си, че ние имаме правила и процедури. Просто трябва да намерим новаторски решения, за да може решенията да бъдат достъпни за гражданите предприятията и тези решения наистина да показват ползата от това да се взимат решения на нивото на Европейския съюз. Искам да благодаря на всички респонденти, на всички, които ни предоставиха своето мнение, получихме много интересни мнения. Призовавам отново всички да прочетете нашия доклад от 70 страници. Там има много интересни, конкретни подробности. Има много диаграми, които анализират всички елементи на проучването. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви много. И сега давам думата на професор Андрея Ренда, старши научен сътрудник в Центъра за европейска политика, да представи оценка на въздействието. Благодаря, почитаеми господин председател, господин Свобода, почитаема госпожо Хаутала, докладчика, почитаема госпожо Орайли, омбудсман, почитаеми членове на парламента, членове на службата за изследвания в Европейския парламент, и колеги, които са тук, е, за да вземат отношение към тази важна тема. Събрали сме се, за да представим едно изследване, което бе проведено от Центъра за европейски политически проучвания аз отговарях за това проучване заедно с двама колеги от университета в Тилбург, които са тук. Те ще могат да отговорят на ваши въпроси, когато зададете такива. Проучването отне няколко месеца, но сме се опирали и върху проучвания, извършени преди не само от парламента и неговата служба за изследвания, но и от различни мозъчни тръстове и а, академични институции. Затова изключително много съм задължен на Европейския форум за риска, например, който участва в този дебат и на колегите в Люксембургския университет и мрежата Renewal. Те много ни помогнаха с подсказването на варианти за създаването на по-открита и независима администрация на Европейския съюз. Както виждате от диапозитивите, това е оценка на въздействието. Тя следва методиката в насоките за по-добро регулиране, насоките разработени от Европейския парламент. Анализираме конкретни разходи и ползи, като се опитваме да извършим преценка на това какъв би бил нетният ефект от приемането на нови норми в сравнение с сегашното положение. Това е характерно, типично за анализите на въздействието. Аз с особено удоволствие прилагах тази методика и таксономия на костите и извинете, на разходите и а, ползите, защото съм допринесъл за разработването на методиката през 2013 година чрез проучване, което правихме тогава. В сегашното състояние вече се полагат големи усилия. Е, когато трябва да проучвате нещо, което е доста фрагментирано или поне така изглежда, следва да се занимаете с много различни отделни части. Занимахме се с проучване на литературата, с практиката на омбудсмана. Благодаря отново на госпожа Орайли за нейното сътрудничество. Карло Коломбо, колегата ми, се занима с тази част от нашето изследване. Жалбите и решенията, приети по тях, особено през мандата на комисията Юнкер. Също така направихме анализа на кодексите за добра администрация или добро поведение на административните органи, които съществуват в различни органи, институции, структури и служби на Европейския съюз. Занимахме се с тях в интернет. Изпратихме и въпросници на някои от тези институции, е, за да допълним информацията за това какво уреждат техните кодекси. И това ще се види в следващите диапозитиви. Организирахме работна среща с участие на гражданското общество, академичните среди, професор Хофман бе там, както и много други заинтересовани субекти поканихме и така тествахме хипотезите, които се очертаха в нашето проучване. Разбира се, проследихме и това, което става в общественото допитване, което ви бе представено от Татьяна. Някои неща могат да бъдат добре околичествени, за други могат да се направят прогнози, а трети по природата си не могат да бъдат околичествени. Например, е, легитимността на институциите, защитата на правата на гражданите. Това не са ефекти, е, които лесно се подават на околичествяване. Докато при други фактори можете да стигнете до някаква количествена стойност, е, която да улесни сравнението. Следващия диапозитив сега ще ви покажа какво установихме като политически проблем. Най-напред ще ви покажа тази схема трябва да ви дам известни обяснения. Опитахме се да направим схемата максимално цветна, шарена и привлекателна за погледа. Тук сме взели като изходен материал онези институции, и структури и органи на Европейския съюз, които имат кодекс за добро административно поведение и или онези, които официално са възприети кодекса, разработен през 2001 година от Европейския омбудсман. И са го възприели като свой, всъщност ако анализирате само тези, които имат собствен кодекс, който сами са разработили, се намирате в тъмно-синята част на схемата. А с светло-синята част са обозначени органите и структурите на Съюза, които прилагат общия кодекс от 2001 година. Какво направихме? Е, взехме текстовете на кодексите и ви преценихме какво те съдържат и какво не съдържат. Значи, е, виждате е, тук чрез радиусите колко сме близо до желаната цел съответния елемент, който да бъде включен в кодекса. Взаимствали сме идеята от циферблата на часовника. Ще видите, че е право да бъдете представен от адвокат, право да плащате разумни разходи, уведомяване за началото на производството, да имате вариант за комуникация в интернет, задължение при изслушване на свидетелите, отмяна на акта, задължение за сътрудничество. Всички тези елементи, които се намират в дясната част на схемата, много рядко фигурират в кодексите. Ако се преместите от лявата страна на циферблата, попадате в сфери, които са уредени. Конфликт на интереси, право на достъп до преписката, право на мотивиране на актовете, право на съхранение на архив. Сега не сме се занимали с това дали подобно право винаги съответства на изискванията за защита на личните данни и а, право да се спазват сроковете. А тези елементи общо взето намират място в кодексите, които съществуват. Обаче тази схема отразява практиката само на половината от институциите и структурите на Европейския съюз. останата половина, 35 на брой, нямат никакви кодекси. Нямат официални кодекси. Това не означава, че те нямат никаква практика. Обаче е много по-трудно да разберете от какъв източник черпят те правилата, от които се ръководят в административната си практика. Ето следващата диаграма показва пълния брой на органи, институции, агенции и структури на Европейския съюз 65. Тук виждате два варианта. Тъмнозеленото, зеленото означава онези, които имат кодекс или ползват общия такъв от 2001 година. И тук проявихме по-малка консервативност за онези, които нямат кодекс, допуснахме, че се ръководят от някакви правила. А в светло-синята, т.е. светло-зеленията зона, виждате най-малко консервативните допускания. И тук сме възпроизвели същите елементи, както на предишната схема. Сроковете например, са елемент, който фигурира само в половината от тези институции. Това е сигурен знак за фрагментация, не за липса на правила, обаче за фрагментация. И за човека извън институциите е трудно да се разбере какви норми, ако изобщо такива съществуват, се прилагат. Не е ясно. Това е изключително важно, защото Надежността на информацията, предвидимостта са ключови изисквания за добрата административна практика. Една отчетна, отговорна институция, администрация, по това се преценява от гражданите. Ето на следващата схема сме показали аналогични изисквания 100% от онези, които ни дадоха отговор на въпросниците, има уредба на задължението да се поддържат архивите в съответствие с изискванията за защита на личните данни. А, обаче, ако слезете най-надолу на схемата, ще видите, че едва в 4% от случаите се урежда задължението да се припомни на страните правото да не се самообвиняват. Е, и по средата са множество други елементи, които нямат достатъчна уредба. Но пак ще кажа, това са проблясъци. Ние ви даваме е, само представа е, за дъл... далеч по-задълбочено развитите в нашето проучване примери. Проучването е изключително задълбочено и ще видите, че фрагментирането може да бъде анализирано до безкрай. И това въжи е, не само за общественото допитване, организирано от Европейския парламент. Там участниците също е, установиха наличието на такава фрагментираност. Тоест устойчива е тенденцията към фрагментарност. И има много съществена разнородност на практиката, ако вземете европейската администрация като цяло. Сега, тук имаме е, само един диапозитив е, за практиката на Европейския омбудсман. Погледнете жалбите, получени от омбудсмана през 2016 и 2017 година. Бройката е разбита е, по тип административни нарушения. 20% виждате средносинния сегмент. Се, от, от жалбите се отнасят за прозрачност и отчетност. Много често има случаи на отказ на достъп до преписки. И това ни мотивира не да изключваме факта, че и в това отношение може да настъпи подобрение. Срещата с професор Хофман, професор Алемано за която споменах, посочиха, че дори тук има какво да се желае. Добро управление на персонала на Европейския съюз, липса на култура на обслужването, недобро финансово управление, зачитане на процесуалните права. Това са все теми, които са предмет на жалбите, макар и в по-малка степен, отколкото жалбите, чието предмет е прозрачност и отговорност. И сега още няколко диапозитива. На основата на този анализ ние се опитахме да изградим една логическа концепция за това какво да се предприеме на ниво Европейски съюз – Значи основният мотив за предприемането на мерки е фрагментирането в административните процедури. Това означава отслабване на правото на добра администрация, липса на откритост и прозрачност и също така липса на ефективност. Разходи, които могат да се избегнат, дублиране и като цяло подронване на легитимността на институциите на Европейския съюз, нещо, което е огромен проблем, както знаете, за съюза като цяло. И от тук изхождайки от тези констатации, се опитахме да формулираме една генерална, една обща цел, която да ни ръководи в търсенето на альтернативни политически мерки. Виждате зелените кутийки. Общата цел е да се подобри качеството на администрацията на управлението в Европейския съюз, а конкретната цел, която проистича от нея според нас е да се гарантира най-рентабилният начин на зачитане на правото на добро управление. Мисля, че това е и нагласата на участниците в различните допитвания. Ние сме откроили три альтернативи – за по-нататъчна политика. Както във всички оценки на въздействие, първият задължителен вариант е така наречения нулев вариант. Нищо да не се прави. Какво ще стане, ако не предприемаме нищо и оставим ситуацията да се развива от само себе си, без мерки от наша страна? Вторият вариант е вариант първи. Защото, както казах, първия посочен вариант е нулев. Значи, вторият вариант, който е вариант 1, е Кодексът за добро административно поведение от 2001 година, изготвен от Европейския омбудсман, да стане задължителен. Това ще изисква той да бъде превърнат в по-изпълними мерки. Следователно ще има някакви разходи. А третият вариант, който на схемата е отбелязан като вариант 2, е да се разработи регламент, който да урежда административното производство в отношенията между структурите на Европейския съюз и обществото. И това горе-долу съответства на предложението на Европейския парламент от 2016 година. Можехме да мислим и за някои други варианти, и за това искам да изясня следното извън вариант 2 не сме е, разработвали така наречената максимална хармонизация. Защото такъв вариант също съществува. Структурите могат да добавят правила или да допускат изключения от правила, когато се налага гъвкавост. Например, когато Генерална дирекция конкуренция в Европейската комисия желае да предприеме мерки за контрол на картелите на основание член 101 от е, договора. Е, знаете, че съществува правило за предварително уведомление. Е, това е член 101 дава право на комисията да предприеме изненадващи проверки в помещенията на предприятията, които се разследват. Знаете, че ако тук елемента на изненадата отпадне, фактически смисълът на мярката също отпада. И за това ние не сме се впускали в такива варианти. Просто сме посочили на диапозитива вариантите, които според нас са осъществими. Но има и други варианти, които в средно до дългосрочен план могат да дадат добри резултати. Сега, ще споделя с вас няколко диапозитива за цифровите стойности, до които успяхме да стигнем. Тази работа беше къртовска, защото, както каза, голяма част от проблемите тук не се подават на околичествяване. Разбираемо е, че и в много от предходните изследвания не се е, визират цифри, тъй като е много трудно да се посочат надежни такива. Ние обаче пробвахме да сложим някакви цифри. От гледна точка на разходите е, смятаме, че сме общо взето достоверни. Не смятаме, че има нещо, което би променило тази прогноза съществено. За вариант едно е, допълнителните разходи за тези конкретни мерки, достъп до документи, поддръжка на уебсайтове адхок, само във вариант 2, необходимостта от посочване на мотиви и посочване на средства за защита, защото има актове, в които това не се прави. Право да се използва всеки от официалните езици на Европейския съюз. Тук трябваше да ровим за случаи, в които агенциите не приемат искания или жалби само т.е. на всички официални езици, а само на някои от тях, срокове. По тези елементи оценката ни за вариант 1 и вариант 2 е съответно, че са необходими разходи от порядъка на 4 милиона 717 хиляди евро, а за вариант 2 са необходими 5 милиона 988 хиляди евро. Тук пак виждате анализ на този път спестяванията, до които би довело възприемането на вариант 1 и възприемането на вариант 2. Тук имаме разбивка на спестявания за гражданите и улеснения за гражданите от една страна и спестявания и улеснения за предприятията. Като сме се опитали да изчислим спестяванията за един спектър от дейности в отношенията между гражданите и предприятията от една страна и администрацията от друга. Запознаване с задължението за информация, събиране на информация, обработка на събраната информация и данни, попълване на формуляри и прочие. Значи, предполагаме, че всичко това ще стане по-лесно. И смятаме, че е, средствата и времето, които ще бъдат е, спестени на е, хората, възлизат при много консервативна оценка на 14,2 милиона евро при вариант 2 и 13,3 милиона евро в вариант 1. Значи това са спестяванията, до които ще се стигне, ако устойностим времето, което ще се пести на хората при настъпването на тези посочени подобрения. Значи това, което сме направили за разходите, е, не е много далеч от една прогноза за общите разходи, е, които ще се направят е, при двата варианта. Що се отнася до ползите, аз казах, че ползите, които ние сме анализирали, е, са само част от възможните ползи, защото най-важните ползи от предприемането на някаква реформа в тази област не се подават на околичествяване. За нас анализът е категоричен. Е, ползите са толкова големи, че оправдават разходите. И общо взето е, има пълно равновесие. Ето тук анализа на рентабилността, така да се каже. Е, ще помогна на читателите. Използвал съм цветове. Интензивността на въздействието съответства на интензивността на оцветяването. Направили сме е, разбивка на еднократните разходи. Е, при вариант 1 е, ще има еднократни разходи, защото действително трябва да се разходват средства, за да превърнете кодекса от 2001 година в задължителен акт за всички. Е, ползите са като цяло по-големи при вариант 2. Не защото е, имате повече спестявания. Ние сме извършили оценка само за първите две позиции, но също така ползите са повече във вариант 2, защото има по-голяма прозрачност, правна сигурност, предвидимост, т.е. има по-добри показатели една такава реформа в онези части, в които няма околичествяване. По-добра защита на правата на гражданите, повече доверие в европейските институции и по-силно чувство за тяхната легитимност. Не зная дали господин Хофман, професор Хофман, ще е, коментира по-голямото съответствие между европейското административно право и националното административно право на държавите членки. Така в известен смисъл се стига до едно общо административно право правно пространство в Европейския съюз. И също така, абсолютно ясно е, че Европейският съюз така или иначе все повече електронизира своята администрация. Значи, върви се към по-ефикасна администрация чрез цифровизация. Това ще доведе до много по-висока ефективност и спестявания, ако Европейският съюз се подготви добре. Ако се рационализират административните производства, тогава ще се използват едни и същи производства, едни и същи начини на цифровизация, едни и същи начини на централизация, едни и същи единни гишета за гражданите, едни и същи е, процедури в е, интернет. Е, и това ще доведе до много по- е, голяма рационалност Та, значи, допълнително ще бъде улеснена европейската администрация, ако се подготви добре за една такава реформа. И сега в заключение няколко още диапозитива, но ще ги представя съвсем бързо. Ето категориите показатели, според които може да се наблюдава изпълнението на предложението, ако и когато то влезе в сила, за да се следи все пак доколко Европейският съюз спазва правото на добро администриране, което е неоспоримо право на гражданите. Благодаря много за вашето внимание. Ще отговорим на всички въпроси, които бихте имали и се надявам, че това проучване ще даде своя принос в ценната работа, която върши Европейския парламент в тази сфера, както и в частност неговия докладчик госпожа Халтала. Благодаря. Сега преминаваме към втората част на изслушването. Реакция от Първо трябва да чуем госпожа Емили Орайли, европейски омбудсман. Имате думата. Uh, Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Бих желала да благодаря за поканата да се изкажа днес. Много се радвам, че имам възможност тук да бъда на един подиум с госпожа Халтала, беше тук и господин Тимерманс. През последните 17 години доста институции възприеха кодекса, разработен от Европейския омбудсман през 2001 година. Това вървеше успоредно с развитието на технологиите, които положително могат да преобразуват не само взаимоотношенията между гражданите и администрацията, но също така и да подобрят ефикусността и ефективността на самия Европейски съюз. В този смисъл оценката на въздействието, извършена от Центъра за европейски изследвания, е много убедителна. Сегашната ситуация е свързана с конкретни решения с значителни различия, що се отнася до стандартите и практиката между различните институции, агенции и органи. Виждаме, че над половината от европейските институции нямат никакъв административен кодекс – и ако самите огли на Европейския съюз работят по този начин, помислят си колко е сложно за обикновения гражданин да бъде наясно за това какво може да очаква, когато става дума за упражняването на тяхното основно право на добра администрация в съответствие с хартът на Европейския съюз. Предполагам, че гражданите биха формулирали нещата по много простичък начин. Моля, осигурете ми ефикасна услуга, когато се обръщам към вас и ако имам проблеми, моля, слушайте ме внимателно и се постарайте по справедлив и бърз начин да решите моите проблеми. Мерките, насочени към това договорът да може да бъде изпълнявано в частта му за правото на добра администрация, изисква добро обяснение за гражданите. Времето изгубено и пропуснати добри възможности за гражданите предприятията поради недостатъчно добрата администрация и липсата на яснота е нещо, което е сериозен проблем. Нямам съмнение, че повечето служители на европейските институции ще подкрепят по-ефективна и ефикасна система. За гражданите на Европейския съюз сегашната ситуация означава, че в зависимост от това, кой орган, институция, служба или агенция е важен за тях, към когато се обръщат, те виждат съвсем различни правила и принципи. Единното административно право на Европейския съюз би задало общи единни правила за всички институции и разбира се би позволило на тези институции да предвидят съответните конкретни правила в зависимост от техната специфика и сектора, в който оперират. Аз лично работя в сферата на това, което се нарича мека сила. В много случаи по-ясните правила биха довели до повече оплаквания които няма изобщо да стигнат до мен, или пък жалбите биха могли да бъдат решени доста по-бързо. Много е важно принципът за справедливост, който е основен в моята работа, трябва той да остане доминиращ принцип. Доброто законодателство по административни процедури винаги трябва да предвижда свобода за взимане на решения в определени граници – с отчитане на конкретните ситуации. Но без конкретни писмени общи правила, гражданите няма да могат да знаят какви са техните права и европейската административна система ще остане чужда и непозната за много граждани. Затова необходимо да има общи, общо приложими принципи, които дават на гражданите най-широка възможна защита. Моята служба във всекидневната си дейност се занимава с запитвания, които показват необходимостта от силни административни принципи. В моята дейност призовавала съм и Европейската инвестиционна банка и Frontex да създадат механизми за разглеждане на жалби. Напомняла съм на комисията, че е необходимо страните при наказателна процедура да бъдат надлежно информирани. И когато няма правила, много е сложно и на моята служба да се намесва и да предприема мерки. Но като европейски омбудсман също така съм наблюдавала почтеността, принципността, ангажираността и човешкото отношение на много служители на европейските институции и органи. Кодекса за добро административно поведение е предназначен точно за да подпомага подобни дейности, като се споделят примери за добра практика и като се насърчава както самите институции, така и извън тях последователен подход към гражданите, където гражданите са в центъра на дейността на европейска администрация. Разбира се, не трябва да се предвижда толкова стрикни и негъвкави правила, че да станат като смирителна риза. Необходимо е също така да се остави възможност на омбудсмана да упражнява по-силно въздействие чрез използване на мека сила. Съгласни сме, че сегашната система е силно фрагментирана. Кодекса от 2000 2021 година, работата на парламента, работата на моята служба, на комисията, на много други, допринесе за по-високи административни стандарти в Европейския съюз. Въпросът е как най-добре да се преодолее тази разпокъсаност, без да се накърни гъвкавостта на отделните институции. Виждаме, че гражданите смятат, че е необходимо да има единно законодателство и важно е също така гражданите да могат да упражняват своето основно право на добра администрация. Тук имаме едно предизвикателство, което трябва да бъде преодоляно, тъй като никога не е била по-силна потребността от силни административни принципи в Европейския съюз. Важна администрация да работи възоснова на съвременни принципи на добрата практика, за да може да поеме Европейския съюз по още по-водеща роля и да бъде образец. Административните принципи и законодателство са основен източник на правомощия за всяка една институция на омбудсмана. Знам, че много от мои колеги, национални омбудсмани, подкрепят дейността в техните държави за кодифициране на административното право един регламент на Европейския съюз, който подчертава отново принципите, които вече са залегнали в Европейския кодекс на добра администрация и добро административно поведение, може да бъде един образец за добра практика други основни права, гарантирани в Харт на Европейския съюз, като защита на личните данни или правото на достъп до документи, са доразвити в конкретни регламенти, например регламент 1049 от 2001 и регламент 45 от 2001. Също така е необходимо, според мен, да се доразвие член 41 в регламента. Приветствам общото предложение на парламента и смятам, че всяко едно ново законодателство трябва да средоточи върху основните принципи на доброто административно поведение, като цялостната цел следва да бъде укрепване на културата на обслужване и добра практика които да гарантират ефикасност, справедливост и правосъдие. За момента аз ще продължа да преценявам идващите при мен жалби възоснова на действащите правила и принципи, така както те са определени и също така чрез съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Също така ще разгледам други възможности да мога да помогна от практическа гледна точка на администрация на Европейския съюз. Например, миналата година така публикувахме практически кратки насоки за това какво трябва и не трябва да се прави, за да могат европейските служители да работят успешно и правилно с лобистите. Много се радвам да отбележа, че парламентът наистина ми оказва огромна подкрепа в моите задачи. Благодаря ви. Благодаря ви за вашите думи. Сега дам думата на професор Хирви Хофман професор в Университет на Люксембург. За 10 минути. Господин председател, благодаря ви много. Благодаря много и за поканата за това заседание и това изслушване. Мисля, че е изключително важно да се проведе то, за да се поддържа е, натискът е, на парламента и на докладчика Хайди Хаутала. Изключително важно е да се продължава усилието, защото статуквото е ясно. Фрагментиране, е, отраслови правила, правила, които са специфични за отделни области – в различни политически области често пъти едни и същи въпроси получават различен отговор, независимо от това дали подобна разлика е обоснована. И това води до ненужна сложност, до разлики, е, които объркват на практика и до празноти. Празноти, които, за съжаление, се дължат на факта, че тези а, политически подходи към общи проблеми а, често водят до частични решения, а ние се нуждаем от общи принципи за преодоляване на празнотите. В някои политически области, а, например, а, правото на справедливо изслушване се урежда подробно, другаде е, едва се споменава, а на трето място се разчита на общи принципи. И е, гражданите не са убедени дали имат такова право. Тъй, че всичко е много непрозрачно. Категорично тези празноти се дължат на празноти в познанията и именно за това оценката на въздействието и общественото допитване показаха, че съществува голяма степен на несигурност между гражданите и предприятията, досежно техните права и възможности в административните производства на ниво Европейски съюз. Има и още нещо. То бе споменато от колегата Ренда. Европейската администрация не взема а, решения само за конкуренцията или държавните помощи. В много области а, различни институции допринасят за вземането на решения на национално ниво. И когато има отраслово политическо законодателство, което регулира отделните производства, напълно се игнорира фактът, че европейски органи и национални органи вземат решение, за да може накрая да се стигне до един общ резултат, че националните органи имат своя принос в тези производства и понякога постановяват крайните решения. Неодавна имаше едно дело в Инвест, където излезе становище на генералния адвокат. Това е само едно от делата, които бих искал да цитирам, като такива, които не следва да забравяме. Европейският парламент с предложението си за регламент отчита съдебната практика и това е правилно. Едно нещо, което можем да отчетем, изхождайки от историята и опита на държавите членки, е, че в Две трети от тях съществуват закони за общото административно производство. И в известен смисъл те могат да се използват като правни лаборатории, тези национални законодателства. Ако искаме да преценим ползите или недостатъците от съществуването на такъв закон за общото по административно производство, не трябва да тръгваме от нулата. Можем да се опираме на 100 годишен опит а, на държавите членки. От края на 19 век в Австрия до 2016 година във Франция държавите членки непрекъснато кодифицират административните законодателства. Има такъв опит и в а, източна Европа полски колеги са ми казвали, е, че дори по времето на комунизма законът за общото административно производство е бил малкият бастион на надежда, че правовата държава не е напълно отмряла в тяхната страна. Тъй, че кодификация съществува. Е, Изразяват се опасения страна на Европейската комисия, че а, конкретиката на отделни политически области няма да бъде добре обслужвана от такъв общ регламент за административното производство, но отговор на тези опасения могат да се потърси в практиката на държавите членки. Явно, че там няма негативен опит, напротив, дори системите са значително упростени при съществуването съществуването на закон за административното производство. Друга полза от такъв закон е опростяването, нещо, което не може да се околичестви. Необходимостта от опростяване винаги е била голяма в нашата европейска система. Значи трябва да се вземат политическите специфики, съществуващи в отделни области и да се изолират от тях общите елементи, които да се обособят в регламент за административното производство. Това ще доведе до огромно упростяване на производствата въобще в Европейския съюз, защото няма нужда да регулирате всичко хиляда пъти предложението на Европейския съюз е, предлага много кохерентна структура във връзка с е, образуването на производството, неговите етапи, правата на страните, изслушването им, отчитането на релевантните е, факти, използването на експертни познания, задължението за сътрудничество между администрацията и гражданите, конфликта на интереси. Тези въпроси са общи за всички органи на Съюза и те могат да бъдат уредени в един общ акт за административното производство. Там могат да намерят място и поправките на грешките, съобщаването на решенията и, и тяхното връчване и прочие. Е, значи необходимо е да привлечете добре платени юристи, които да изолират общите норми от отделните правни отрасли в правото на Европейския съюз, но това не е много ефтино решение за гражданите особено. И за това изготвянето на регламент е друг вариант, който може да се обмисли. Тук ще се отчетат е, съществуващите норми в различните отрасли и е, участието на органи на различни нива, европейско и национално в административните производства, като се допринесе за доброто административно управление в Европейския съюз и за по-добра защита на индивидуалните права, точно в съответствие с предписанията на член 298 от договора за функционирането на Европейския съюз. Тази норма не е само правно основание, а задължава да бъде изготвен проект е, на нормативен акт. Комисията не обича да споменава този факт. Виждаме, че оценката на въздействието, изготвена от Европейския парламент, също е в тази посока. Един акт за административното производство би направил е, много по-широко приложими принципите на европейското право, би намалил фрагментирането, има голям потенциал за упростяване и би допринесъл за по-демократичен съюз на основан на върховенството на правото. Много трудно е да си представим друг нормативен проект, който така ясно да постига посочените цели. Благодаря ви. Благодаря. Сега искам да дам думата на господин Дирк Худик, генерален секретар на Европейския форум за риска. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми депутати, за вашата покана да участвам днес в тази конференция. Бих иска да представя мнението на аналитичния център, който обединява частния сектор и научните среди, т.е. малко по-различен на е нашия подход и поглед. Цялата тази тема всъщност се свежда до един единствен въпрос. Дали Европейският съюз ще бъде по-добре или по-зле с или без закон за административната процедура. Искам да посоча, че не само по правни, економически, но и по политически причини ценността на такова законодателство е много по-голяма, отколкото сега се смята. Ще говоря за причините, защо такова законодателство се смята за полезно за обществото и за економиката. Също така искам да говоря конкретно по съображенията и забежността, сказани от комисията, и искам да формулирам някои кратки препоръки. И искам да се спра на въпроса за политическия контекст. Вече изслушахме това, че идеята за такова законодателство не е нова. Още през 1977 година вече е имало в много конституции подобни разпоредби. И е така, кои са основните причини за приемането на такова законодателство? Мисля си, че следва да се продължи това, което беше най-големият успех на комисията Юнкер, а именно да се подчертае значението на по-добрата регулация. И трябва да се продължи това, което е направено вече толкова успешно. Второ, необходимо да се засили легитимността, авторитетността и доверието към европейските институции. Господин Тимерманс вече говореше за това и посочи данни на Евробарометър че 46% от европейските граждани няма доверие в европейските институции. Тази ситуация трябва да се подобри и определено законодателството ще подобри ситуацията, тъй като то ще повиши степента на прозрачност и подотчетност. Трето, смятам, че по този начин ще се подобри управлението на риска и иновацията. Вие знаете, че нашият аналитичен център се занимава с въпросите на риска – Иновациите са основен двигател на економическия растеж и е важно да има стабилни и предсказуеми нормативни условия. Те ще насърчат хората да правят инвестиции. Мисля си, че правната сигурност е необходима, защото и инвеститорите да изискват това от Европа и това е важно също за конкурентоспособността на Европа, за което говореше госпожа Хаутала. Затова в допълнение към подхода на Европейската комисия виждаме, че тази идея също отговаря на идеята и програмата за растеж и работни места на комисията Юнкер. Виждаме също така, че диапазон на дейностите на комисията през годините – доведе до един такъв подход на парче. Това е разбираемо. Но ако сега видим предизвикателства като миграцията, отбраната, контрол на границите, всичко това са нови сфери, които отново ще трябва да се управляват чрез адхок актове и подходи. Нещо, което не е задоволително. Има вече празноти, създават се нови празноти и все по-трудно става управляема тази система, защото няма достатъчна взаимовръзка между различни видове политика. С озряването на Европейския съюз все по-необходими са по-силни правила. Закони, които могат да се прилагат, е, са знак на зрялост. По този начин е необходимо да се управлява цялата сложна система, също така и с оглед на бъдещето. Важно е да мислим не само за сегашната ни ситуация, но също как и ще работим в бъдеще. В контекста на електронната търговия, електронната администрация. Така че аз мисля, че това са четирите основни причини, защо ни трябва такова законодателство за административната процедура. И сега накратко по обхвата колегата много правилно посочи, и в нашия център ние сме малко по-амбициозни. Ние смятаме, че обхватът на това законодателство трябва да бъде по-широк, т.е. всички правомощия за нормотворчество, също така правомощият свързани с делегираните актове. Също така трябва да бъдат обхванати всички актове на агенцията, защото вие всички знаете, че много от това, което се приема като законодателство, е вторично законодателство под формата на насоки, например, изработени от агенциите. Например, законодателството РИЧ е 200 страници, докато ръководството за прилагането му е хиляда страници. Т.е. ни трябва по-системен подход към тези въпроси, а не подход на парче. И последният аспект, това е оценка на риска. Необходимо е всички агенции и институции да създадат стандарти за безопасност и за предсказуеми условия, които са известни на граждани, така че граждани да знаят какви са техните права, каква е тяхната ситуация. Затова ние бихме искали да призовем към по-широк обхват на това законодателство, отколкото се предвижда сега. Сега искам накратко да спра върху предимствата. И така, кой ще извлече предимство? Мисля си, че госпожа Орайли вече красноречиво каза, основните печеливши ще са гражданите. И всъщност точно за това става дума. Става дума за работни места, за качество на живот, за сигурност, за по-добро усещане за съпричастност. И второ, това вече също така беше споменато днес. Европейските институции, самите те, ще бъдат също така големия печеливш, защото те, те се сблъскват с проблемите на демократичния дефицит и точно законодателството за административната процедура ще позволи да се проделят тези проблеми и последно бизнес и економика. Тук само веднъж прозвуча думата конкурентоспособност, но аз мисля, че това е основното предимство, което все още дори не беше оценено в оценката на въздействието. Колко ще бъде полезна една предсказуема, стабилна среда за конкурентоспособността на Европа. В противен случай няма да има инвестиции, ще се премества капитала и ще се допускат нови нови грешки. Така че аз смятам, че предимствата от едно силно законодателство надхвърлят значително това, за което се говореше днес. Мисля се, че 40 милиона са дребни пари в сравнение с огромните пропуснати възможности, предотвратяване на огромните конфликти всичките сривове, които са резултат от прекомерната осложненост. Така че мисля, че трябва да говорим за много по-голяма сума. Въвели, че още много трудно да бъдем конкретни днес. И сега искам да се спра върху някои въпроси. Защо обсъждаме този въпрос? Една от основните причини е, че комисията се съпротивляваше на тази идея – и основно за това има три причини. Първо, че едно такова законодателство ще доведе до увеличаване на съдебните спорове. Второ, ще се намали свободата за действие и вземане решение на изпълнителната власт на Европейския съюз, съответствие с договора. И трето, ще има допълнителни административни разходи. Искам да кажа, че това са абсолютно обосновани опасения, но те трябва да бъдат разгледани по-отделно. Първо, увеличаване на съдебните спорове на брои. Този въпрос вече беше разгледан и решен преди 100 години на нивото на държавите членки и не мисля си, че ситуацията ще се промени тъй като вече видяхме какво случва в две трети от държавите членки. Защо в Европейския съюз нещата ще са по-различни, отколкото във всяка една друга администрация. Мисля си, че убедителен аргумент. Да, мога да разбера този аргумент, но той не може да ме убеди, защото на нивото на държавите членки виждаме, че това не се случва след като протече нормалния процес на приспособяване в началото. Намаляване на свободата за действие и вземане решение. Не смятам, че ще се накърни правото на комисията на инициатива. И опасенията, че няма да има възможност за свобода на вземане на решение в административната сфера е нещо, което може да бъде разбрано. Но това не е нещо разумно, защото коя е обратната страна на тази свобода на вземане решение? Това е стереотипа за един произволно взимащ решение Брюксел. Брюксел, който не е подотчетен. Това казват критиците на Брюксел. За това е в интерес на комисията да прегърне тази идея, за да може да отговори на тези критични бележки. Така че следва да се взимат решения не от поредица от длъжностни лица, а от стабилно законодателство. И трето, разходите. Аз вече говорих за тях. И аз казах, че ако че трябва да отчетем, че разходите на сегашната система са много по-високи, отколкото ние мислим. И мисля си, че предимствата ще бъдат наистина впечатляващи. И сега вече почти последното, което ще кажа, кои са нашите препоръки. Имаме много препоръки, е, и ще ви призова да се запознаете с всичките ни препоръки на нашия сайт, но ще говоря за четирите основа. Първо, да се създаде в европейското законодателство ясни и правно обвързващи процедурни стандарти. Второ, гарантирайте това, че нивото на Европейския съюз включва ясни стандарти за съдебен контрол въз основа на принципите на доброто административно управление, така че те да могат да бъдат също така проверени, тяхното изпълнение да може да се проверява от гражданите предприятията. Второ, необходимо е законодателство включи изискванията за обществени консултации. Наистина отношението на обществеността е основният начин да проверим дали постъпваме правилно. И по този начин ние трябва да разберем, че широката общественост, гражданите са наши клиенти и е важно те да бъдат приобщени към продуцента. И четвърто, трябва да се гарантира, че всички европейски институции и органи, които участват в подготовката, приемането, изпълнението и отмяната на актовете за делегиране или изпълнителните актове са включени в обхвата на европейското законодателство за административната процедура. Тоест отново призоваваме към по-амбициозен обхват. И Последно, защо това законодателство е политическа необходима? Евроскептичните сили непрекъснато оказват натиск и ние го видяхме чрез абсурдността на Брексит. И един от начините да бъдат заглушени критиците е да се покаже, че Европейската комисия не е непрозрачна, политизирана институция че това е една капризна, сложна, бюрократична, неподочетна институция и за да може да се обор всички тези твърдения, необходимо е да бъдат преодолени тези недостатъци, които много често са нещо, което са субективно възприемано. Затова е важно да бъдат решени проблемите, които бяха поставени тук. Така че ако искаме нашите критици да млъкнат, трябва да направим това, което е необходимо. Това е важно решение. Така че бих искал да кажа, че тук не става дума за някакви възможности да правим или да не правим нещо. Става дума за наше задължение. Благодаря ви за възможността. Благодаря. Сигурен съм, че след всички тези ясни послания би било интересно да чуем господин Паскал Лярдини, директора в Генералния секретариат секретарят на Европейската комисия, който отговаря за институционалните административни политики. Благодаря. Имате думата. Благодаря, господин председател. Както първият заместник председател на комисията заяви в своето въведение, комисията приветства тази възможност да чуе различни гласове във връзка с необходимостта от акта за административното право и производство. Много ни интерес, интересни са за нас резултатите от общественото допитване, както и от оценката на въздействието. Искам обаче да споделя с вас някои въпроси, както и някои колебания, които изпитваме. Съмняваме се, че един закон за административното производство би решил всичките ни проблеми и трябва да оставаме реалисти. След като изслушах някои от ораторите днес, оставам с впечатлението, че дебатът се води за това дали да има такова законодателство за административната практика или не. Това не е сърцевината на дискусията. Това, за което се говори, е дали нашите административни правила така както са пръснати днес, са най-доброто решение при тази разпокъсаност или трябва да ги консолидираме в един единен своден текст. Аз няма да скрия от вас, че не сме силно впечатление от броя на участници в общественото допитване 166. Като ги разделите на броя на участвалите държави членки, се получава много ниска бройка на участниците от всяка държава членка средно, но това е, няма значение. Ще го коментира малко по-късно. Имаме някои въпроси и колебания във връзка с обхвата на инициативата, нейния материален предмет – и е, евентуално сложните преговори, които ще са необходими, за да се приеме един такъв акт. Ще се спра на тези опасения едно по едно. Трудно е, ако не и е, с висока степен на опасност в един нормативен акт да се е, включват е, елементи на административното право, силно свързани с конкретни правни отрасли. Да кажем, нормите свързани с одита – на финансовите операции по многогодишната финансова рамка в държавите членки и норми е, за антитръстови мерки, предприема, които ръководят дейността на Генерална дирекция конкуренция. Тези норми са изключително специфични и са изковани с оглед на различния контекст, в който се прилагат. Освен това, има съотношение между конкретните отраслови актове и евентуален хоризонтален акт? Какво ще остане в вертикалните отраслови актове и какво трябва да остане там, защото е по същината си свързано с спецификата на конкретния отрасъл и какво да се премести в хоризонталния акт? Това е труден въпрос. Е, например, е, ще дам е, следната идея. Е, в е, предложението на парламента срокът за отговор е 30 дни. Ние обаче имаме отраслови актове, които предписват по-кратки срокове за даване на отговор и вземане на решение 15 дни. А има и други отрасли, в които 30 дни са прекалено кратък срок, за да се направи, например, пълно разследване на едно твърдение или оплакване от гражданин за това, че е извършено нарушение на общностното право. Ако възприемем единен стандартен срок, как ще се отнасяме към отрасловите срокове? Те няма вече да съществуват ли? или а, ще се явяват изключение от общото правило. А ако няма да съществува, трябва да изменим всички отраслови актове, където се предписват такива срокове. Тъй, че обхватът на инициативата все още е доста обтекаем и неясен. А второ, мисля, че и заместник председателят спомена това накратко в уводното си слово. имаме въпроси за точни точната природа на тази хармонизираща инициатива? Минимални стандарти ли ще приемаме, от които с актове за отрасловите специфики можем да предписваме изключения или ще имаме максимална хармонизация? Всички отрасли ли ще бъдат подведени под приложното поле на този хоризонтален акт, да или не? Говори се тук е, за улесняване на достъпа до институциите. Това не е проблематика на административното право, а всъщност се изисква по-голяма прозрачност, е, е, по-широк достъп до документите, които създават институциите. Това се извършва чрез тяхното публикуване в интернет. Някои от примерите, които чух днес, далеч нямат междуведомствен характер. Делегираните актове и актовете, за изпълнение засягат строго и стриктно комисията, Европейската комисия и до някъде държавите членки, когато се прилагат процедурите по комитология. И имаме правила за прозрачност, за достъп до документите, за допитването, за проекти на мерки и мисля, че съществуващите норми вършат добра работа. Нещо друго, на което искам да се спра, е, че ще бъде извънредно сложно да се водят преговори по изготвянето на такъв хоризонтален акт. Мисля, че тази опасност силно се подценява. Ние имаме а, доста богат опит а, с забавенията при договарянето на от хоризонтални актове. Регламент 1049 е един подходящ пример. Ние от много години предлагаме да се лисабонизира този акт. В настоящия си вид той засяга съвета, парламента, комисията и още няколко други структури. Ако се приложи Лисабонския договор към този регламент, той ще започне да въжи за всички структури и органи на Съюза. И тези преговори са задъне на улица доста от отдавна. Също така ще дам друг пример. Задължителният е регистър за прозрачност. Виждаме, че между институционните преговори тук са повече отбавни. Тъй, че да се впуснем в такава мащабна инициатива за изготвяне на акт, който да урежда административното право на Съюза, може да се окаже изключително трудно начинание и може да ни вкара в доста трудности по време на междуинституционните преговори. Сега ще приключа с нещо малко по-положително. Мисля, че доста интересни неща се очертаха от оценката на въздействието и ще се спра на две от тях. Първо, Идеята е, за открояване на ролята на регулативните агенции. Това е явна, несъмнена тенденция в развитието на Европейския съюз през последните години. Сега такива регулативни агенции съществуват над 30 с доста важни правомощия. Институциите, които създават агенциите, е, ги създават в кавички като независими. Е, те си имат собствена правосубектност. Някои от Актовете на създаващата агенцията институция не се прилагат, защото това е обословено от спецификата на тази агенция. Знаем, че може би тук има какво да се подобри, Друго нещо, което за нас е много и интересно в оценката на въздействието е цифровизацията. Цифровизацията несъмнено се отразява върху начина по който администрираме, върху начина по който взаимодействаме с гражданите. През следващите дни предстои да открием нов портал за по-добро регулиране, за да позволим на гражданите и предприятията да дадат своя принос в различни етапи от законодателния процес, който се развива след внасене на нормативните проекти от комисията. Бихме желали този законодателен процес да се превърне в интерактивен такъв е, и за това ще дадем на обществото като цяло и инструменти за по-широк достъп до всички негови етапи. Много бихме се надявали, че скоро ще чуем и отзиви за тази инициатива. Благодаря, господин председател. Председателят, благодаря за вашите бележки. Разполагаме с 15 до 20 минути за въпроси и отговори. Искам да запитам първо членовете дали биха желали да зададат въпроси. Господин Радев, вие искате да зададете въпрос, заповядайте. Благодаря, господин председател. Вече две години след нашия доклад няма конкретни резултати относно предложението за приемане на регламент, който да установи общи правила за европейската администрация, Представената ни консултация на Европейския парламент относно правото на Европейския съюз за отворена, независима и ефикасна европейска администрация ясно показва, че има силна фрагментация на административните правила и процедури. Оперативното несъответствие и административните разходи, продължителните процедури, трудности при намиране на информация и качеството на получените отговори са само част от проблемите, които могат да бъдат решени. В контекста на изключително сложното настоящо регулиране на административните процесуални правила на Европейския съюз и мащаба на проблема, ние от Европейския парламент и Европейския омбудсман, както и академичната общност, многократно сме призовавали за приемане на европейско законодателство по административните въпроси и процедури. И решението е ясно изразено както в представеното допитване на Европейския парламент, така и в оценката на въздействието. Това е предложение за регламент, което направихме преди две години. То ще допринесе за запълване на празнотите в законодателството и в същото време ще направи законодателството разбираемо за гражданите. Също така ще се подобрят прозрачността в административния процес и ефикасността на европейската администрация. Ето защо бих искал да попитам, може би професор Хофман, дали смятате, че в момента има политическа инерция и че трябва да бъде направено такова законодателно предложение? Благодаря за вниманието. Е, месье Лебретон. Благодаря, господин председател. Темата, която ни занимава днес, е изключително интересна. Тя засяга кодификацията на административната процедура, а също така това е тема, която ни занимава вече от две години. Смятам, че нещата еволю, еволюират много бавно. Забелязвам, че се оформят два лагера. Едните искат промяна на кодификацията и смятам, че това е по-голямата част от присъстващите в нашата комисия. А от друга страна, това е и позицията на госпожа О. Райли, омбудсмана, а и позицията на множеството експерти, които се изказаха. И още веднъж забелязвам, че дори има и трети лагер, в който се намира Европейската комисия. Тя, например, подчерта специфичността, разнообразието на институциите и поради това не трябва да се пипа нищо, така да се каже. В такъв случай не виждам как ще вървим напред. И съжалявам, че не може да вървим напред, защото Вярно е, че Европейския съюз се описва като бюрократично чудовище. Дори и аз съм отправил такива критики, но такива критики не са неоснователни. И ако се опитваме да правим по-добро законодателство, то виждаме, че така няма да бъдем по-ефективни. Така че, спомням си дори, че на времето господин Юбер Люгал направи едно предложение. Той беше френски съветник, работеше за съвета и по време на друго изслушване той препоръча да се работи по секции, да не се прави кодекс, който да си поставя много по-големи амбиции, а по-скоро да поставим акцента върху дефиницията на административния акт. Тоест да поставим акцента върху административната процедура. Така че се обръщам към нашите експерти сега и ги питам предвид е, е, факта, че не може е, да покажем на комисията, че може да напреднем, какви са наши, какъв е нашия изход все пак да намерим развитие по въпроса. Thank you very much. Благодаря ви. Има и въпроси към господин Лердини. И аз имам също, но само един въпрос. В началото на вашето изказване вие говорихте за затрудненията, свързани с прилагането на законодателство на всички 24 24 официални езика на Европейския съюз. Може би не съм ви разбрал правилно. Добре. Госпожа Дълво също иска да зададе въпрос. Моят въпрос е много кратък. Той е към комисията. Аз разбирам, че комисията не иска да се променя ситуацията. Това стана много ясно, въпреки всичките изказвания на депутати и експерти, които са казали, че е необходимо да се внесе промяна, но ако правилно разбрах комисията, комисията смята, че трябва да се работи на нивото агенции. Но ако искаме да имаме такава системна уредба от насоки за агенциите, защо същия този принцип да не се приложи към по-старата администрация и защо трябва да се прави това разграничаване, да има законодателство или насоки за агенциите, без да се променя нищо в другото законодателство, административно законодателство. И още един въпрос към господин Худик. Въпрос ли имахте или искахте да се изкажете? Бих искал да се изкажа, ако ми позволите. Може би първо да получим отговори на въпросите на депутатите и след това ще ви дам думата. So you have been explicitly asked Тоест, вие изрично казахте, че искате да зададете въпрос. Всъщност, изрично ви бяха зададени въпроси. И беше зададен въпрос за вече набраната политическа скорост и мисля си, че парламентът прави точно това. И, както каза господин Худих, виждаме, че има набрана политическа инерция, скорост в друга посока. Виждаме загуба на видимост на правилата за добра администрация, чрез укрепване, увековечаване на прекаленото многообразие. Хората не разбират къде и какви са техните права. Така че има набрана политическа инерция, но тя върви в погрешната посока и комисията, както виждаме, не е склонна да въведе законодателство. Комисията също така не говори за правното основание в договора. Говори се за привеждане на определени норми в съответствие с Лисабонския договор, например нормите за достъп до документи, но самият факт, че Лисабонският договор изрично изисква да има законодателство по, административно, по административни процедури, това изобщо не се споменава. И а, Регламента 1049 от 2001 година показва колко е сложна тази материя, а комисията всъщност се старае да скрие факта, че не е постигнала напредък и тя се кри за това предложение от 2001 година. Не мисля, че комисията може да посочва това като пример за сложността на нещата. Абсолютно съм съгласен с депутата от Европейския парламент, който каза, тази склонност към създаване на агенции, прехвърляне на всичко към агенциите, точно се доказва от това, че през последните 15 години бяха създадени много агенции, които се подчиняват на различни правила. Затова е много важно да се хармонизират правилата, които уреждат дейността на агенцията. Освен това, мисля, че комисията създава една фалшива дихотомия. Комисията казва, всъщност ние не знаем дали трябва да има минимални стандарти или пълна хармонизация. Призовавам комисията да се запознае подробно с предложението на парламент от 2016 година, защото тук не се говори нито за минимална, нито за пълна хармонизация, а просто се използва това предложение като правило по подразбиране. И това е нещо доста различно и не е толкова сложно за осигуряване на взаимовръзката между общите правила за провежна политика и по-конкретните правила, защото само по себе си вече това обвързване ще доведе до напредък и позоваването на цифровизацията в по доброто регулиране също е нещо важно. Ние знаем какво е по-добро регулиране. Комисията през 2016 година предложи 400 страници за това какво е по-добра регулация. Може би съм единствения света, който го е направил, но искам да ви кажа защо изследователската мрежа по европейско административно право, която създадох преди много години, се произнесе за това да има един типов кодекс, защото когато разгледаме програмата за незадължителни актове, това нареч, така наречено меко право, ще видим, че това, което комисията иска е да цифровизира портала за по-добра регулация няма да даде на гражданите възможност за какво ще се използва техните коментари, въведени в портала. И тук има един разрив. С този подход комисията, която иска чрез меко законодателство да прави по-добра регулация, без да предлага истинско законодателство, ще пропусне много добри възможности. Аз не съм политик. Като научен работник и като външен наблюдател искам да кажа, че наистина за момента не е решен проблем с прозрачността и видимостта на правилата. Остават ни само 10 минути. Дали ще бъде възможно нашите оратори само за една минута да се изкажат? Моля да ми извините за това, че съм толкова стриктен с времето. Но нещата са така в парламента. Госпожо омбудсман, искате ли да започнете? Много ви благодаря, господин председател. Мисля, че трябва да разгледаме този дебат и да се опираме на факта, че и парламентът и комисията – искат да има ефективна, ефикасна администрация в интерес на гражданите по всички причини, които тук вече бяха споменати. Мисля си, че всеки гражданин, който не знае за административното право, но има общо впечатление за това дали неговите проблеми са били разгледани ефикасно и справедливо. Да, разбира се, можем да се позовем на различни оценки на въздействието, експерти, като слуша господин Лярдин и си помислех, че може би трябва да проучим повече въпроса, може би има неща, които липсват, но гражданите биха могли да бъдат доста объркани от нашия дебат. Точно парламентът и комисията са онези, които трябва да разсеят тези съмнения, да продолеят това объркване. И би било много жалко, ако се стигне до задънена улица и ако набраната политическа инерция бъде загубена, просто защото комисията ще поставя пречки пред това, което иска парламента. Затова е много важно да се намери някакъв начин за диалог между парламента и комисията, така че наистина задълбочено да бъдат обмислени, разгледани опасенията на комисия, така че да може да бъдат убедени хората, че няма някакви идеологически скрити мотиви, че всичко се прави в името на граждани техните висши интереси. Така че е важно да продължи обсъждането на този въпрос. Благодаря ви. Господин Худик. Благодаря ви. Мисля, че това бяха много мъдри думи. Наистина бих насърчил това да се прави. Обезпокоен съм, защото ако сега комисията реши на всяка цена да се запази съществуващото положение, доколко ще е възможно да се запази това положение, защото това, което се случва, не помага на запазването на съществуващото положение. Ние трябва да сме начело и как да стигнем до това да сме начело, да сме най-първи. Трябва да помислим какво се случва в държавите членки, да видим какво ще получи комисия от парламента като послание. Дали наистина нещата трябва да бъдат толкова сложни? Може би нещата не са чак толкова сложни, но по принцип желанието да се подобри ситуацията, желание да се подобряваш, смятам, че това е отправната точка за всяка промяна. Трябва да се приеме, че има неща, които могат да бъдат подобрени и второ, да се проведе дебат за това как това може да бъде постигнато. И мисля си, че резултатът от днешната среща може да бъде една мотивация да започне този процес. И мисля си, че това ще бъде наистина много важен повратен момент. Професор Енда, благодаря ви няколко бележки на кратко. Повечето от научната си ден съм посветил на административната процедура. Изучавал съм тази процедура и законодателство много държави. И също така има взаимовръзка между административната процедура и економическото развитие и качеството на живота. И тук връзката е абсолютно пряка. Много повече, отколкото връзката с други показатели. Европейският съюз е водещ фактор тук, ако погледнем отвън. Има много документи и изследвания. Има, например, позиция на комисията в работата с ОИСР е, настоявайки да има добра административна процедура в източноевропейските страни или в други държави по света, но защо това днес се прилага към Европейския съюз? Да, се разбирам, че Европейския съюз извършва много различни неща и това понякога създава затруднения но и държавите членки не извършват само едно нещо със своята администрация, както каза тук и колегата Хофман. Много държави членки са преминали през този процес без особени проблеми, като например главоловно нараства на съдебните дела. Госпожа Делво също така напомни, че аз бях преди около две седмици тук в парламента и говорих за предложението на Европейската комисия да бъдат накарани онлайн платформите да започнат по-добре да работят с жалбите защо Европейският омбудсман трябва да се бори с една европейска институция, за да може да създаде една европейска институция механизъм за работа с жалбите, докато искаме това да го направят Google и други гиганти. Също така за тази тенденция за роене на агенциите, виждаме, че наистина нараства институционалната фрагментираност, с тази склонност към създаване на агенции, но виждаме, че огромното мнозинство жалби до Европейския омбудсман се отнасят основно до, до дейността на Европейската комисия. Така че проблемът не е, че Европейската комисия абсолютно е незасегната извън този дебат за цифровизацията. Генералната дирекция цифровизация се стреми да рационализира процедурите в различните институции на Европейския съюз, защото е необходимо да се рационализира и упрости системата, включително и административните процедури. Ние видяхме, че това, което се предлагат, са минималистични, доста предпазливи варианти. И мисля, че на този етап трябва да стигнем до съгласие и може би може да, ще да се предложат по амбициозни варианти, но за момент това, което се предлага е много минималистично. Господин Тимерманс каза, че за него няма табута и аз мисля, че трябва да направим поне една малка стъпка напред, за да видим, че има надежда за едно последователно предложение. Благодаря ви, госпожа Евес. Имате ли нещо важно да кажете? Да, заповядайте, добре. Но накратко. Искам да подчертая това, с което започнах и за което говориха колегите. Трябва ни новаторско мислене. Не можем да оставаме в сегашното положение и обществената консултация показа това. Имаме проблеми, затова сега сме на етапа, когато трябва да потърсим решение. Това го казаха и колегите. Сложността сама по себе си не може да бъде причина да не се търсят решения. Затова настоявам от името на гражданите тъй като съм прочела подробния анализ на обществените консултации. Трябва да вървим напред, трябва да предлагаме решения, не да казваме само, че има проблеми и затруднения. Съгласна съм с колегите, които казват, че не може комисията през цялото време да се позовава на държавите членки. Имаме насоки за качеството на административните процедури, с които да бъдат подпомогнати държавите членки, но Европейската комисия, европейските институции трябва да дават пример. И мисля, че трябва много сериозно да се отнесем към това и към резултатите на общественото допитване. Комисията, дали искате за една минута да се изкажете? Да. И искам да потвърдя това, което каза господин Тимерманс. Имаме интерес да продължаваме това обсъждане. Мисля си, че имаше много нови интересни елементи, които чухме днес. Заинтересовани сме от провеждане на оценка на въздействието. Искаме да проучим всички аспекти, така че тази темата ще бъде обсъждана по един конструктивен начин, основан върху сътрудничеството. И госпожо Хаутала, благодаря. Много съм благодарна на изследователската служба на парламента и на Центъра за изследване на европейската политика за техния ценен принос към този проект. Очевидно е, че не може да имате същия брой отговори, каквито имахте чрез общественото допитване, каквото видяхме с инициативата да бъдат запитани граждани дали трябва да се отмени преминаването към лятно време, нещо, което беше подкрепено от много граждани, нещо, което беше инициатива моя на един колега от Европейския парламент. Има писани правила на администрацията, но докато няма такива ясни писани правила на практика, не само на теория, гражданите няма да знаят какви са техните права. Много съм благодарна госпожа Орайли за това, че тя предложи да започнем да говорим с комисия, да започнем да обсъждаме как да решим тези проблеми. И до някъде чухме отговори този следобед. Също така смятам, че е време да се подготви вече програмата на следващата комисия и през втората половина на 2019 година Финландия ще бъде председател на Съвет на Европейския съюз и искам да подчертая, че Финландия беше един от инициаторите на член 298 и е длъжна да продължи работата. И също така Дик Худик говореше за регламента, нещо, което е много важно. Мисля си, че фактът, че имаме много модерен набор правила за достъп на гражданите до документите още от 17 век, това допринесе много за конкурентоспособността на економиката на Швеция и на Финландия. За това съм благодарна на професор Ренда, който каза, че добрата администрация е пряко свързана с економическото развитие и конкурентоспособността. Затова е добре да обединим всички тези неща. Мисля си, че времето е дошло да направим последваща стъпка и може би заедно с господин Тимерманс, който дойде тук, за което сме му благодарни, може би време е да започнем активен диалог и може би така ще проправим пъти за следващата комисия. Благодаря ви и в заключение искам да благодаря на всички наши гости за това, че се отзоваха на нашата покана. Благодаря на комисията. Разбира се, благодаря и госпожа Орайли и благодаря на господин Тимерманс, първи заместник председател на Европейската комисия. Благодаря ви за много плодотворното изслушване. Мисля си, че това е стъпка напред. Мисля си, че вървим в правилната посока. Много ви благодаря. Dear colleagues, we continue by... Уважаеми колеги, продължаваме с точка 29. Казвам добре дошла на комисаря Елжбиета Биенковска, която отговаря за вътрешния пазар, предприемачеството, малките и средните предприятия. Добре дошли! Ние ежегодно провеждаме обмен на мнения в контекста на структурирания диалог с нашата комисия и много се радваме, че имаме възможност да говорим с вас днес. Комисията на 29 ноември 2017 година е внесла пакет с няколко съобщения по въпроси, свързани с интелектуалната собственост, включително насоки за изпълнението на директивата за защитата на тези права. До сега не сме имали възможност да обсъдим този пакет с вас и днешната ни среща е добра възможност да го сторим. На 28 май комисията прие и инициатива за, допъл... за удостоверението за допълнителна защита на медицинските продукти. Може би ще ни запознаете с вижданията си и в тази връзка, а и с това, което мислите по други теми от компетентността на нашата комисия. Предлагам, госпожо комисар, сега да вземете думата за около 15 минути, след което ще дадем думата на онези членове на комисията Юри, които биха задали въпроси или биха коментирани в зависимост от това колко души ще желая да се изкажат, ще проведем един или два кръга с въпроси и отговори. Имате думата, госпожо комисар. Благодаря много, господин председател. Почитаеми членове на парламента, благодарна съм за тази възможност да ви дам актуална информация за работата, която върши комисията по досиетата, свързани с правата на интелектуална собственост. Но разбира се, ще ви дам най-нова информация и по други теми, които представляват интерес за вас. Искам в началото да припомня две цифри. Секторите, в които интензивно се използва интелектуална собственост, генерират 6 трилиона от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз ежегодно и допринасят за 90% от износа на Европейския съюз. Много сме постигнали, включително е, единни права за търговските марки и дизайните. След време ще има такива и за патентите. Имаме правила за защита на търговските тайни. Малко по-подробно ще се спра на това по-късно. Е, имаме и е, правила за допълнително удостоверение за допълнителна защита, както и правила за защита на правата на интелектуална собственост. Неодавна Европейския съюз успешно приключи реформата на правото на търговските марки и точно преди месец директивата за търговските марки от 2016 година влезе в действие в държавите членки. Така че Европейския съюз задава тенденциите в световен мащаб, но не можем да се само успокояваме, че сме постигнали всичко кратко. В, за това в стратегията за единния пазар сме оповестили редица нови инициативи и е, работим по тях. Като част от инициативата за начеващите и разгръщащите се предприятия направихме стратегия за интелектуалната собственост за малки и средни предприятия. През ноември миналата година, както вие казахте, господин председател, изработихме пакета за интелектуалната собственост, а преди няколко седмици внесохме е, проекта за изключението във връзка с производството от, е, от допълнителното удостоверение за защита. Сега няколко въпроси, които стоят е, пред нас. Е, най-напред имитираните и пиратирани стоки. Това е огромен въпрос глобално и за Европейския съюз. 5% от всички внесени в Европейския съюз стоки са имитации или пиратски стоки. Общата им стоеност е 85 милиарда евро. Ние не възприехме законодателен подход, какъвто беше, каквато беше практиката дълго време, а дадохме насоки за разясняване на разпоредбите на Директивата за защита на правата на интелектуална собственост от 2004 година и е, в съвета държавите членки се ангажираха да използват тези насоки като аршин, за да внесат необходимите подобрения. Разчитаме за тази цел и на подкрепата на парламента. Освен това, заедно с службата за интелектуална собственост на Европейския съюз, работим съвместно с платформите, търговските субекти, правопритежателите за разработване на инициативи, които да изхождат от самия отрасъл и за решаване на проблема с нарушаването на правата на интелектуална собственост в интернет на 25 юни. Заинтересованите подписаха важен меморандум за разбирателство във връзка с рекламите в интернет. Целта е да не се допуска реклама върху веб страници и мобилни приложения в нарушение на авторските права, търговските марки и други права на интелектуална собственост и такива нарушения да са в значим търговски значим мащаб. Това ще лиши нарушителите на интелектуалната собственост от един от основните им източници на доходи. През ноември 2017 година в пакета предложихме насоки и препоръки за балансирана и ефикасна система за стандартни съществени патенти. Е, по-високата степен на прозрачност и предвидимост би трябвало да даде на фирмите, включително начеващите в Европейския съюз, силна начална инерция, за да могат те да се възползват от потенциала на петото поколение с далекосъобщителни услуги и интернета на вещите. Сега създаваме експертна група е, и ще работим за подобряване на оценката и лицензирането на подобни патенти. Създаваме система от проверки и гаранции, за да гарантираме повече яснота за това кои патенти е, стоят в основата на стандартите. Европейският съюз е първата правна система в света с насоки по този въпрос е, с цел повече яснота. Това е много важно за петото поколение, както казах, за автономните превозни средства, за интернет на вещите. Тоест, е, говорим за неща, които ще бъдат от огромно значение в близкото бъдеще. Е, като последващо действие, е, както казах, създаваме експертна група за подобряване на оценката и лицензирането на патентите. И, и наистина искаме да внесем повече яснота за това, е, кои е, патенти стоят в основата на стандартите. Центра... Централната ни цел е всички да могат да използват справедливо технологии, които да са защитени от интелектуална собственост. Сега искам да се спра на друга важна за днешния ден тема е, удостоверенията за допълнителна защита. През последните години и месеци парламентът непрекъснато е призовавал комисията да внесе проект за е, специално изключение за производителите във връзка с това удостоверение. Е, обещахме това в стратегията за вътрешния пазар и внесохме проекта на 28 май. Смятаме, че е, това освобождаване от изискванията само за целите на износа ще помогне да се развие търговията с генерични медицински е, средства в Европейския съюз и с така наречените биоподобия, за да можем да се конкурираме успешно в постоянно разрастващите се пазари на трети страни, където няма защита подобна на тази, която дава допълнителното удостоверение. Био сходните продукти и генеричните продукти така ще бъдат поставени в по-добро положение в световната конкуренция. Общо взето, доста голям е пазарният дял за този тип лекарствени средства, те може би ще бъдат 80% от общия пазар до 2020 година. А днес собствената ни нормативна уредба не допуска тези биосходни препарати, генерични препарати да се конкурират с дружества и техните продукти от извън Европейския съюз. Това е парадокс към 2020 година голяма част от е, лекарствата е, няма да бъдат е, защитени от патент и ще се отвори пазар, който според сегашните прогнози ще възлиза на 95 милиарда евро. Та, изправени сме пред въпроса кой ще се ползва от новите пазарни възможности. Ние искаме нашите генерични и биосходни продукти, произвеждани в Европейския съюз, да могат да се конкурират с продуктите от трети страни при равни условия. Ако не гарантираме това, все повече ще губим експортни възможности, предприятията ще се местят навън, ще се загубят работни места, ще се загубят доходи за фармацевтичните дружества в Съюза. В този дебат ние много внимателно изслушахме опасенията на производителите, изслушахме техните очаквания и на тази основа предлагаме балансирано, съразмерно и е, калибрирано на фона на сегашната система за допълнителна защита предложение. Е, ние няма да променим сърцевината на защитата на медицинските продукти чрез права на интелектуална собственост. Е, не променяме системата на удостоверение за допълнителна защита. Не променяме е, системата и механизмите за защита, е, комисията много силно настоява на уредбата на допълнителната защита. Няма причина да я отслабваме. Предвиждаме нейната защита и в преговорите с трети страни. Нашата защита е най-силната в света и ще остане такава при този проект, който внасяме. Предложението е да се е, предвиди освобождаване от изискването за допълнителна защита само когато има износ към трети страни, където такава допълнителна защита не съществува. Ние сме извършили експертни анализи. Това ще стимулира инвестициите и създаването на работни места в Европа. През следващите 10 години биха могли да бъдат създадени над 25 000 места за квалифицирани специалисти и може би около 1 милиард евро ще бъдат ползите за дружествата от Европейския съюз. Също така ползи ще извлекат много малки и средни предприятия в тази област в Европейския съюз. Естествено, така ще се помогне и на бюджетите за здравеопазване в държавите членки. Искаме да потвърдим позицията на Европа като съсредоточие за фармацевтични дружества. Но пак ще кажа ясно, този проект не цели да бъде облагодетелстван един или друг подотрасъл, да кажем подотрасъл на генеричните лекарствени продукти или биосходните лекарствени продукти. Ние е, сме включили в е, проекта е, много категорични гаранции, включващи нотификациите, етикетирането и прозрачността Просто ще има повече прозрачност на пазара за това кой какво произвежда и за какви цели служат съответните продукти. И всички ще спечелят от този проект. Бихме желали той да бъде своевременно, бързо прият, защото това ще е от интереса за целия отрасъл. И тук се надявам, че ще бъдем в състояние да разчитаме на подкрепата на вашия парламент и конкретно на вашата комисия. Първоначалните дискусии в съвета се проведоха тази седмица. Струва ми се дори вчера. И доколкото чувам, била е изразена доста широка подкрепа от всички държави членки и се надявам, че ще можем да осъществим бързото приемане на проекта смятам, че австрийското председателство ще работи за ускореното приемане на, реглам... на този проект и се надявам и на вашата подкрепа в този смисъл. Последното, на което искам да се спра, е СМИТ. Информационната система за единния пазар, защото може би тя има огромно значение е, за е, вашата комисия. Е, тази система ще позволи е, да не се допуска данъчно укривателство, като се разпространява между компетентните органи необходимата информация за тази цел. Ние като е, комисия е, отдавна е, виждаме необходимостта от съществуването на такъв механизъм. При Дизелгейт това се прояви, при скандала с храните с различно качество в различни държави, членки на Европейския съюз. Такива скандали има в областта на, финанс, на финансирането, на държ... обществените поръчки, на геоблокажите и други въпроси. Но сме действали много предпазливо. Е, смятаме, че тук е, трябва е, да възприемем подход на максимално гарантиране на поверителността, да има добра санкционна система и много внимателно да бъде уредена честотата на нейната употреба. Зная, че има различни виждания за правното основание на проекта, който сега е единен пазар, т.е. член 114 от договора. Но пак ще кажа, ние предлагаме този механизъм, защото единият пазар може да постигне целите си само ако правилата му съответстват на зададените цели и се прилагат правилно в целия Европейски съюз. Нуждата от използване на член на 114 като правно основание за СМИТ е безспорна е, и за нас, и за правната ни служба. Член 114 същевременно гарантира участието на парламента в законодателния процес. За съжаление, доколкото зная, в някои други комисии, например Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, има предложения е, за възприемане на друго правно основание, при което би се стигнало до изключване на парламента от дискусиите върху проекта. Това не е правилно, не е справедливо е, знам за това, защото докладчикът по въпроса в комисията ИМКО ми го съобщи и се опитвам да говоря съвсем справедливо и искрено. Не е правилно да се работи по такова досие, свързано с вътрешния пазар, без участието на парламент. Благодаря. Благодаря, госпожо, за това, което ни казахте. Сега имаме възможност да чуем въпроси от страна на членовете на комисията. Първи получава думата господин Фос. Ähm, Уважаема госпожо комисар, изчаквам да си сложите слушалките за превода. Благодаря за дадените уточнения. Що се отнася до системата за допълнителна защита, ще задам а, няколко въпроса. Вероятно, три ще бъдат моите въпроси. Имам чувството, и правната служба вече го почерта. Предвид промените в правната система, текущите права са ограничени. И в такъв случай сме изправени пред риска да бъдем лишени от тези права, без да получим обещетение за това. В тази връзка искам да знам дали разполагате с допълнителна информация по тези въпроси, и до каква степен може да се стигне до риск за отчуждаване или пък риск да загубим имуществото си. Другият ми въпрос – коя е червената граница, която не трябва да се прекрача в ам, съдебният процес? И един подвъпрос, може би сега. В случай на споразумение за свободна търговия, не трябва ли да се даде друго е, обяснение? Особено когато става дума за подписване на нови споразумения. Това са трите въпроса, които ме интересуват. Благодаря за вашия отговор. Колкото да изненадващо, за момента няма други желещи да зададат въпроси. Госпожо комисар, дали бихте желали да отговорите на въпроса? По-скоро на въпросите. Микрофон. Както вече казах, ние не ограничаваме сега съществуващите права. Изключението ще се отнася само до удостоверенията за допълнителна защита, които още не са издадени. Що се отнася до предложението, не се спряха на някои аспекти, защото все още има противоречия, свързани с поразумението за свободна търговия, но всичко ще бъде приведено в съответствие с вече сключени споразумения за свободна търговия и това вече беше обсъдено с съответните служби, разбира се, и с комисар Вестагер. да, тук ме поправят съществуващите и бъдещите споразумени за свободна търговия. Т.е. няма да има нищо, което да противоречи на сегашните и бъдещи договори, споразумения по-скоро за свободна търговия. Мистер Фос. Господин Фос. Zu den roten Linien innerhalb der Gesetzgebung. По отношение на червените е, граници, къде според вас се намират те? Или къде биха били необходими? Според мен е, трябва да работим много по-бързо, ако искаме да стигнем до края на това законодателство. Смятам, че февруари-марта трябва да сме приключили. По отношение на решението на парламента. Ето защо искам да попитам дали комисията може да ни каже къде са червените граници в този законодателен процес? Всъщност аз не виждам някакви конкретни червени линии, но първо трябва да започнем обсъждането. И усещането ни е много положително. След първоначалното обсъждане със съвета нямаме противоречия. Ако мога нещо да разкрия, само една държава членка изрази определени опасения във връзка с предложения, така че първото е, че трябва да започнем. Защото като отчитаме и отговаряме на опасенията на всички страни и на новаторите, на онези, които произвеждат и разработват генерични лекарствени средства и други. Мисля си, че нашето предложение е доста балансиране. Не виждам някакви сериозни спорни моменти в него. Имаме много добра економическа обосновка и анализ. Не бяха нещата направени прибързано, наистина посветихме месеци на подготовката на това предложение. Така че сега за момента графикът на работа и темпото са важни за нас. Не виждам нищо, което би нарушило баланса и би изисквало да се позоваваме на някакви червени линии Разбира се, никой не е абсолютно доволен, но в край на кращата живота е такъв. Господин Цвявка. Так, дякую bardzo, за пане Ja... Благодаря. Господин председател, бих искал да се присъединя към е, въпроса на моя приятел Аксел. Да, такива червени линии може да са економическите въпроси. Но не само. Това, което е важно, е да обърнем внимание върху сигурността. Тук виждам аз два различни аспекта. Ако променим нашето законодателство и приемем сертификатите за допълнителна защита, Това би дало предимство в ръцете на малките и средни предприятия, които оперират на европейския пазар. Аз се смятам, че червените линии трябва да се структурират по такъв начин, че всичко, което излиза извън а, обхвата на Европейския съюз, трябва да представлява червена линия. И смятам, че това трябва да се отрази в предложението на Европейската комисия. Първо, нашата цел е да защитим фармацевтичния сектор в Европа. Разбирам, че големите оператори в този сектор основателно биха изразили опасения и следователно биха се противопоставили върху промените, които ние искаме да въведем но те също е, така е, могат да решат да реагират, като преместят техните заводи извън територията на Европейския съюз. И така да е, получат предимство. Смятам, че ако искаме да имаме пазар е, в среден мащаб е, на фармацевтични продукти на територията на ЕСЕ и такива съществуват днес. И ако искаме да подкрепим е, предприятията, които са в среден размер, то в такъв случай не би трябвало да приемаме противоречиво законодателство. Така че ако съветът е съгласен, хубаво е да предприемем по-добри мерки. Доколкото разбрах, съветът е за. И в такъв случай хубаво е да вземем по-бързо решението. Благодаря. I, I will respond in English, if okay. Ако ми позволите, ще отговоря на английски. Искам много ясно да посоча – Нашето предложение го наричам балансирано, защото създаваме ситуация, при която печелят всички. Разбира се, не искаме да има ситуация, в която конкурентоспособността на иновационните дружества, базирани в Европейския съюз, ще бъде подкопана. Това предложение е добре балансирано, добре при, примерно. Да, разбира се, с изключението можем да видим нараста на конкуренция с трети държави, но отново става дума за произведени и разработени в Европейския съюз генерични и биоподобни средства. Тоест, ние ще можем да направим конкурентоспособни нашите генерични продукти и биоподобни продукти. Така че ще има ситуация, в която ще печелят всички. И както вече казах, никой не е особено доволен, нито у нези, които разработват и предлагат лекарствени средства и у нези, които предлагат био подобни препарати. Така ли, че ще има печалби за дружеството, но най-важното е, че ще има стотици хиляди работни места и то високо квалифицирани работни места. Господин Фос иска да зададе още един въпрос. Да. Всъщност, за да разбера правилно по отношение на правния риск, в случай на отчуждаване или конфискация. Съществува ли такъв риск въобще? Смятаме, че такъв е риск не съществува или поне не проистича от нашето предложение. В нашето предложение няма експроприация, така че няма риск от загуба на защита. Okay. If there are no other questions... Ако няма други въпроси, бих искал да благодаря на комисара Пянковска за това, че се озова на нашата покана и обсъди тези важни въпроси с нас. Много благодаря, казвам, казва госпожа Пянковска. Аз се бях подготвила за много по-дълго обсъждане, но моля, моля, продължете да мислите за нашето предложение за информационен инструмент за единия пазар СМИТ. Мисля си, че е жалко, че парламентът все още не ни подкрепя. Благодаря ви. Thank you. Thank you for so we are finishing? No, not yet. Not yet, not yet. No. Thank you very much. Thank you Okay, dear colleagues, we may continue since we... И така, колеги, нека да продължим. We can continue by... И така, нека да продължим с точка 27 разглеждане на проекто доклада за лицата, сигнализиращи за нередности. Давам думата на докладчика госпожа Розиер. Благодаря, господин председател. Още веднъж искам да повторя, че съм удовлетворена, че мога да представя законодателно предложение по тази тема. Става дума тук за сигурността, сигурността, която ни занимава през първите 4 години на мандата. Знаем, че Европейския парламент постигна голям напредък в областта на борбата срещу данъчното укриване. И знаете, че всичко това доведе до съдебни процеси и до осъдени лица. Знаете, че миналата година ние разгледахме възможността за законодателен процес за допълнителна защита. Искам да подчертая също така, че предложението на комисията е доста окоръжително. Днес е, обаче става дума за проект, по който съм подготвила доклад. В този проекто доклад съм предложила няколко е, промени на вече съществуващия текст, като целта е да поставим акцента върху сигнализирането за нередности в Европа. Както вече казах, това е нужно, за да може да защитим общия интерес на гражданите, както и да признаем ролята на лицата, които сигнализират за нередности. Целта е, е също така и да защитим свободата на изказване и правото на информация. Две неща, които може би останаха в страни в първия текст. Сега, няколко теми са засегнати в моя проектодоклад. На първо място въпросът с обхвата, приложното поле. Т.е. целта е, е да имаме по-голяма ефективност и по-широк обхват. Още веднъж подчертавам положителния аспект на подхода на Европейската комисия, която предвижда по-хоризонтален, по-широк е, е, обхват. Тук обаче има една тревога, която продължава да съществува. И знаете, за тези тревоги говорехме неколкократно. Не трябва защитата да бъде сведена само когато става дума за нередности при незаконни актове, а и когато става дума за общият интерес както това се случи с Люкс Ликс, където е, знаете, че е, действията не бяха незаконни, а е, засягаха общият интерес. До такава степен е, се стигна, че европейските институции трябваше да преразгледат тяхното законодателство. От друга страна, биха искала да разширим приложното поле е, извън засегнатите сектори и да така че те да включват европейските права и правата и свободите на хората и, и така, че да можем да защитим правата на сигнализиращите лица. Аз смятам, че трябва да направим така, че държавните служители и другите служители и работници да бъдат защитени от текста. В случай, в който те е, трябва да сигнализират за нередности, е, позовавайки се на тази директива, защото се опасяват е, от ответни действия поради отмъщение. Също така бих искала чрез текста да се даде защита не само за лицето, което сигнализира, но и за всички унези лица, които го му помагат, включително и разследващите журналисти. Е, знаете, че разследващите журналисти са доказали тяхната роля в е, областта на е, демокрацията. Знаете, много журналисти, разследващи, станаха обект на убийства през последните години. Втората част на промените са свързани с каналите за сигнализиране. Основната тревога тук е, че не трябва да губим каква е целта на тази директива, т.е. да дадем обширна защита. Каналите за сигнализиране не трябва да са основание или лост, който да отслаби защитата. Напротив, тази защита трябва да бъде засилена. В тази връзка следва да предложим здрави механизми, ясно определени, които да съответстват на различните случаи вътрешно, вътрешен канал за сигнализиране, външен канал към компетентните органи и публичен канал. И бих е, искала всъщност целият процес по сигнализиране да се третира както трябва. Следователно, важно е да се даде дефиниция за сроковете както и при какви случаи ще се правят сигнализиране. Защо? Защото механизмите за сигнализиране не трябва да бъдат в крайна сметка да постигнат такава цел, че да разрушат доказателства. Що се отнася до вътрешните канали на сигнализиране, смятам, че би било добре тук да участват синдикалните е, представители, е, които могат да подпомогнат унези лица, които искат да предадат е, някакъв сигнал. също така трябва да се засили и поверителността, анонимността на тези лица, за да не се стигне до автоцензура или до някакви възпиращи действия. А пък и ако останем анонимен, това означава, че хората ще се окоръжават да правят по- повече е, е сигнализирания. Тук се засяга и едно друго нещо. Строгият характер е, при е, поредицата от е, сигнализирания чрез каналите. Първо, когато има сигнализиране, трябва да се мине през вътрешния канал. Тоест, това да бъде казано а, на прекия директор. Ако директора отговори а, отрицателно, тогава човек разполага с 6 месеца, за да повдигне въпроса към съответния а, компетентен орган и ако няма резултата, да го изнесе в медиите. На първо място, когато има сигнал, минаваш през а, вътрешния канал. Но тогава може да се срещнеш и с ответни действия. Някой, който да иска да ти отмъсти. Но трябва да направим така, че преминаването през тези канали и през другите канали, вътрешен, външен и е, обществен, трябва да е свързан и с това дали лицето, което иска да а, сигнализира, да може да понесе тежестта на доказателствата и да докаже, ако е избрал да заобиколи един канал, защо го е избрал. Така че целта е тук да се уравновеси, да се уравновесят силите между различни организации. От една страна имаме едно лице, което сигнализира и чиято сила не е съразмерима с е, силата на различни органи. Така че целта тук е да се засилят доказателствата и да не се е, стигне до ситуация, която да противоречи е, на законодателството. Така че с този текст искам да постигна баланс. И тук идеята е да се намерят или решение на различни видове ем, ситуации. Целта също е да се въведе по-голяма гъвкавост и по-голям избор чрез различните канали. От друга страна, всичко, що е свързано с умисъла, задните мисли и така нататък, са все неща, които могат да отслабят положението на сигнализиращото лице и може би да бъдат в противоречие на това, което искаме да направим. По отношение на това как ще защитим сигнализиращото лице сега. Що се отнася до забраната за ответни действия, смятам, че предложението на комисията върви в правилната посока така или иначе, ние не сме на мястото на унези, които могат да са изправени пред такива ответни действия. И не смятам, че можем това да го опишем в изчерпателен списък, т.е. да кажем какви могат да бъдат тези ответни действия. Аз подкрепям предложението на комисията – за обръщане на тежеста на доказателство, когато е, едно лице сигнализира е, нередности, е, както и факта, че трябва да се намери баланс между различните сили. Е, има един елемент, който комисията пропуска. Това е анонимното сигнализиране. Знам, че това е тема, която поражда дебата. Но нека да подходим практично тук. Този тип сигнализиране съществува и той и то от... помага на лица, които са уязвими, да, да се защитят. Ако нямат анонимност, те няма да направят сигнализиране. Така че целта тук е да защитим и, и тези лица. Ако едно лице реши да подаде сигнализиране и в този случай е, е анонимно, но след това името му бъде разкрито, то хубаво е текстът да направи така, че и при този случай лицето да бъде защитено. Е, другата слаба страна на предложението е съпровождането на лицето, което прави сигнализирането. Е, защо? Е, защото е, лицето ще се изправи пред, е, може би, съдебен спор, пред хора, които ще се опитат да му отмъстят. И според мен, хубаво е да си поставим по-амбициозна цел тук, така че да защитим това лице, и да направим така, че държавите членки да направят всичко възможно, че да има хора, които да подпомагат и да съпровождат това лице. Не би трябвало да оставяме лицето само и само така с по-голяма подкрепа сигнализиращото лице ще може да се обърне към съответния канал, който би бил, може би, най-подходяща. Това могат да бъдат различни организации, които да са независими. Това може да са профсъюзи, асоциации, представители на гражданското общество. Всички тези организации могат да помогнат и съпроводят лицето, което се сигнализира за нередности. Така че моето предложение е този, този тип съпровождане да се разшири и е, съответно държавите членки да решават по какъв начин и е, как е, да предвидят този тип помощ. Също така трябва да се вземе предвид не само финансовата и правната страна, но и психологичната страна, защото знаете много често, че едно лице, което прави такива сигнали, се изолира, остава само и така, че този тип психически натиск също трябва да бъде взет предвид. И накрая трябва да се внесе и правна е, защита, т.е. да направим така, че когато лицето иска свободно да се изкаже, да бъде, защит, да бъде защитено Така че не трябва да се предвиждат допълнителни наказания, когато има злонамерено, злонамерени клевети. Такива ситуации вече съществуват. Знаете, клетва, клеветата може да бъде наказана. Но не смятам, че ако трябва да внесем допълнителни наказания, то как по този начин ще можем да подобрим съдбата на лицето, което сигнализира за нередности. Това, което ще направим е само да въвнесем една, да въведем една по-голяма тежест в областта на наказанията. Така че, според мен, тази част от текста трябва да бъде премахната. Тъй като става дума за прецедент, смятам, че трябва е, да се предвиди е, солидно преразглеждане на този текст и, да, и така да можем да пригодим текста към конкретни случаи, които е, ще се появят в времето. Това са основните предложения, които исках да ви представя. Сигурна съм, че ще имаме и допълнителна работа във връзка с измеренията. Измененията трябва да бъдат внесени до 6 септември 2018 и и надявам се, че на 10-11 октомври ще можем да, преведем, да проведем вота в рамките на комисията Юри. Благодаря за вашето внимание и очаквам с нетърпение вашите коментари и бележки. Много ви благодаря. И така, крайният срок за внасяне на изменения 6 е септември. Разбирам, че ще има среща с докладчиците в Сенка преди тази дата. И преводът на всички езици ще бъде извършен до този момент. Господин Дерон. Да, Господин председател, благодаря. Понеже става късно, а пък и обсъдихме много неща днес, искам просто да благодаря още веднъж на Виржини. Тя е свършила страхотна работа по тази тема и Просто съм съгласен 100% с всяко нещо, което тя каза и от философска, и от правна гледна точка. Следователно, с нетърпение очаквам е, останалите колеги и другите групи е, да, да дадат е, техните мнения. Но още веднъж, Виржини, съгласни сме с теб. Разбира се, има някои детайли, които може да обсъдим, но печелиш нашата подкрепа. Uh, uh, um, uh, Благодаря много, колеги. Трябва да тръгна сега. Преди да изляза от залата, искам да ви пожелая приятна вакансия, тъй като това е нашето последно заседание преди лятната почивка. Събирайте е, положителна енергия по време на летните седмици. Надявам се, че през септември ще се срещнем отново освежени и отстъпвам председателското място на госпожа Дълво. Okay, I immediately give the floor to Jutta Guteland. Thank you so much. Веднага давам думата на първата колега, която иска да коментира. Госпожа Гутеланд, благодаря. Искам да благодаря на Виржини за това предложение. Мисля, че то е от огромно значение и усиленият труд който ще положим, ще означава и много голяма промяна за Европа и за демокрацията в нея. Искам да кажа само, че е много важно да се изясни ролята на профсъюзите. Вярвам, че дори е невъзможно да опишем колко значима е тази роля. Вярно е, че в член 4 параграф 1 ролята на социалните партньори е спомената, обаче специално за профсъюзите е, може да се доразвие уредбата, особено що се отнася до използването на каналите за съобщение и защитата на сигнализатора. Профсъюзите могат е, да е, подкрепят допълнително, да консултират нези работници, респективно служители, които е, се смятат за сигнализатори. Мисля, че в тази посока съм готова да съдействам за вашия доклад. Благодаря. Нямам други оратори. Е, Виржини, желаете ли да вземете думата? Благодаря на всички колеги. Просто очаквам с нетърпение следващата дискусия след е, лятната вакансия. Приятна почивка на всички. Добре, преминаваме към точка 31. Обмен на виждания. А, 30. 30 точка. Използване на цифрови средства и процеси в дружественото право. Много се радваме, че докладчикът от Европейския економически и социален комитет е тук. Давам най-напред думата на него като гост. Точка 30. Използване на цифрови средства и механизми и процеси в дружественото право. Това, за което вие говорите, е точка 31, поне в моя дневен ред. Господин Димитриадес? And thank you for your patience. Благодаря за вашето търпение. Имате думата. Thank you very much, Mrs. President. Uh, if I... Благодаря, госпожо председател. Ако правилно съм разбрал, тук в Европейския парламент сте разделили целият пакет на две части. Първата е свързана с презграничните преобразувания, сливания и разделения. И втората част е цифрови средства. Сега разбирам разбирам, че е, обсъждаме само първата част, защото документът е, включва две части под една шапка. Не, вижте, имам в дневния ред две теми. Използване на цифрови средства и процеси. Това е едната точка. Втората точка е през гранични сливания, преобразувани и разделения. Можете, ако искате, и двете да коментирате. Ами да, защото пакетът беше един. И в другите институции върху двата документа работим съвместно. Извинявам се за това объркване. Е, извинявам се е, за недоразумението. Благодаря за любезната ви покана. Аз представлявам економически и социален комитет. Работим върху тези два документа и се надявам, че ще се умеем да приключим работата преди октомври месец. Аз лично съм представител на частния сектор, по-специално малките и средните предприятия. И за това проявявам огромен интерес към този законодателен пакет. Ще започна с цифровите инструменти, тъй като те са много важни за малките и средни предприятия и тъй като тук в Европейския съюз и в Брюксел малките и средни предприятия са една доста странна дума. Искам да подчертая, че в нашия комитет, когато говорим за тези предприятия, ние говорим наистина за много малки предприятия и средни предприятия. Ние не използваме дефиницията на Европейската комисия, защото тази дефиниция обикновено визира по-големи дружества, но 10, дори 20 милиона малки и средни предприятия излизат извън тази дефиниция и ние сме заинтересовани в дейността на наистина малките, често традиционните предприятия. Като цяло, много положително сме настроени спрямо целия пакет и много сме за това обсъждане и благодаря на Европейския парламент за тази възможност да обсъдим този въпрос сега конкретно по цифровите инструменти. Тук много сме заинтересовани от разходите, от цените, защото това е нещо, което е много важно за малките и средни предприятия. Много често като представители на МСП ние нямаме капацитета и уменията. Често нямаме необходимите инструменти, за да работим в цифровото общество, да работим с цифрови инструменти. Ако видите какво случва в едно малко дружество, в един малък магазин в Европа. Много е сложно за собствениците хора, които работят по 24 часа в денонощите, които се опитват да оцелят в една много конкурентна среда, да покриват подобни разходи. Така че ние сме за това предложение за цифровите инструменти и разходите, защото смятаме, че по този начин ще бъде намалена бюрокрацията и МСП ще могат по-лесно да се регистрират и да работят без тези ограничения, с които се сблъскват сега. От друга страна, искаме също така дружества да има достъп до цифрови инструменти, които са много сигурни. И искаме да видим по какъв начин дружественият регистр и цифровите инструменти ще улеснат живот на МСП. Сега за трансграничните сливания. Това е нещо, което е по-интересно за големите предприятия, а не за МСП, защото много малко, особено най-малките предприятия се осмеляват да прекрачат границата, да започнат дейност от другата страна на границата. И това е важен проблем, защото с това законодателство за първ път виждаме първа положителна стъпка и подкрепяме тази стъпка, защото е важно за единия пазар да има такъв подход, да се даде възможност на малките предприятия да надхвърлят граници, да работят от другата страна на границата в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Димитриадис. Имаме два докладчика, защото в нашата организация разделихме файловете. Господин Свявка, вие ли ще бъдете първия? който ще се изкаже. Заповядайте. Bardzo dziękuję, e, pani przewodnicząca. Szybko postaram się... E, Благодаря, господин председател. Е, госпожо председател, извинявам се. Ще се опитам съвсем накратко да подчертая най-важното, що се отнася до използването на тези инструменти, които стават необходими в цифровата економика днес. Така че, дори бих казал, слава Богу, че така се случва. Благодаря че ни позволявате също така и да дебатираме с представителите на комисията Юри. Този проект проекто, е, тази проектодиректива засяга МСП-тата и е, една важна е, тема, т.е. възможността да регистрираме дружество чрез интернет, т.е. онлайн, като използваме много бързи процедури, които приключват само за 5 дни. Всъщност това предложение се очаква от предприятията. Всички проучвания, водени от Европейската комисия до сега, показват, че трябва да тръгнем именно по този път. по отношение на законодателните промени. А освен това и гражданите желаят такива промени. Разбира се, комисията прави това предложение при определени условия. Тези условия трябва да бъдат спазени, е, за да може, разбира се, да си регистрираме, да си регистрираме дружество онлайн. Държавите членки преди всичко трябва да разполагат с инструмента за идентификация е, за да може всички тези процедури за електронна регистрация е, да се осъществят. Другите условия е, са да се идентифицираш. Всяко лице, което иска да регистрира е, свое дружество онлайн, трябва да се идентифицира по определен начин. Е, този точка обаче, мога да кажа, не е достатъчно ясна според мен. Трет, е, третото условие трябва да има единно заявление. Лицето, което иска да регистрира дружество, трябва да направи само едно заявление за регистрация. И заявлението трябва да бъде е, изпратено само до един орган, а не до различни органи. Държавата членка ще разполага с единни параметри и ще трябва да се преминава през един образец за регистриране. След това трябва да се разполагаме с критерии, които да позволяват да се прави обмена между властите и предприятията, обмен на информация. И тук трябва да се вземе предвид какво се случва с малките предприятия, които разполагат с малко финансови средства и може би няма да могат да прилагат всички тези критерии. Също така трябва да се защитим и от някои заплахи поради преминаването през онлайн пространството, за да се регистрираме. И как може всъщност да се справим с всички тези трудности, които току-що описах. Проектът, представен от комисията, предвижда да се запише наименованието на дружеството, да се представи пред администрацията и ако има основателни подозрения от страна на администрацията, че регистрацията не е станала по точния, правилния начин, то администрацията може да поиска физически, физическа среща с е, съответното лице, което е подало заявлението. А след това е, трябва държавите членки да създадат регистр, е, единен регистр, който да свързва всички регистри, търговски регистри на държавите членки и, е, и държавите членки ще могат да контролират дали дадено дружество не фигурира в черния списък на е, дружествата е, на други държави членки. И това е много важна точка. Проекто директивата не влиза в обхвата на материалното право за регистриране на дружества – и всички въпроси, свързани с представенето на документите в определена държава членка, всичко това трябва да бъде определено. Държавата членка може да използва своите прерогативи. Може да реши да наложи задължение, така че например, нотариус да може да, да участва или да бъде посредник при регистрирането на дружеството. Ами този, това предложение на комисията е изключително важно и необходимо. За мен на това предложение е доста качествено и за мен, както вече казах, трябва да бъде прият. Консултациите, които се водят от комисията, показват, че трябва да направим един законодателен напредък тук, за да позволим на малките и средни предприятия да регистрират техните дружества онлайн. Европейската комисия, наред с другото, заяви, че всички необходими стандарти за гарантиране на защитата при електронна идентификация трябва да се спазват, както и да се прави проверка на дружествата в случай, че има нарушения. Всички тези параметри трябва да са включени в разпоредбата на бъдещата директива. В заключение бих искала да обработим тази, тази, тази проектодиректива възможно най-бързо и в рамките на сегашния мандат. И предлагам следните дати на 3 септември представяне на доклада – на 10 септември. Това е крайният срок за внасяне на изменения и допълнения. И през юли гласуване в рамките на комисията Юри. Благодаря. И сега госпожа Регнер по следващата тема трансгранични преобразования, сливания и разделения. Благодаря ви за тази възможност да обменим мисли. С нетърпение очаквам да чуя докладчиците в сянка, да разберат какъв е техния принос. Разбира се, както каза господин Цвявка, става дума за две различни предложения, но те са в единен пакет. Затова е разумно да разглеждаме тези две теми съвместно. И ще продължа с това, което каза господин Цвявка. За графика смятаме, че е необходимо да се продължи работата по тази тема ефикасно, но и много бързо. Защо? Защото в нашата комисия вече много отдавна се занимаваме с този въпрос и с други предложения. За това разумно е да се вземе много ефикасно с предложението на комисията и както е, вече каза господин Цвявка, трябва да възприемем същия подход е, към трансгранични преобразувания, сливани и разделяния, много амбициозно да работим, да можем да представим доклада през септември в комисията – така че това е разумно. Благодаря и на економически и социален комитет. Отчитаме и това, което ни казва гражданското общество. Важно е да знаем какво се обсъжда и в гражданското общество. Сега по конкретния въпрос най-важното е, че имаме това предложение и имаме абсолютна правна сигурност при въвеждане на защитни мерки за най-важните заинтересовани страни, работещите в предприятията, акционерите и кредиторите. Винаги съм застъпвала тази позиция. Сериозните въпроси, които искам да предложа за обсъждане, разбира се, трябва да проведем по-задълбочен обмен на мнения. Всъщност това са въпроси, които се свеждат до официалните условия, които се предвиждат. Виждаме, че дружественото право става толкова сложно, че дружествата не знаят какво се случва, затова е необходимо да има повече яснота, повече опростеност. Трябват ясни защитни мерки, предпазни мерки. Става дума за изкуствени условия които да не пречат на мобилността на дружествата. И това, което комисията предлага, е нещо, което подкрепяме. Въпросът е дали не е най-важно да се средоточим върху реалната економическа дейност на предприятието. И следовател трябва да разгледаме защо се премества дружеството. Мисля, че трябва да се придържаме към този въпрос за реалната економическа дейност в цялостния ни подход към този въпрос. Също така един друг въпрос, който разглеждам доклада, е процедурата. Комисията предлага нещо, което е съсредоточено върху процедурата. Можем ли ние, когато разглеждаме преобразуванията, сливанията и разделенията, можем ли да се опирам първо върху тази реална економическа дейност и също така да сме готови да направим цялата процедура по-малко осложнена. В момента предлаганата процедура като че ли е необходима, но може би трябва да бъде преосмислена. Мисля си в посока улеснява на процедурата и това трябва да се извършва успоредно с ролята на независим експерт. Зададо си въпроса, защо ни трябва този независим експерт? Един независим експерт може да бъде абсолютно необходим, когато нямаме довели на националните органи, които се занимават с този въпрос. Дали наистина ни трябва този експерт? Просто задавам този въпрос защото това, което аз не искам, да се отваря ново поле за дейност за консултантски фирми, за големите четири фирми, които всички знаем кои са. Дали не трябва да бъдат предимно националните органи, които да имат дискреционните правомощия Разбира се, ако искат, ако е необходимо, могат да ангажират и независими експерти. Така че това е въпрос, който задавам. Задавам на присъстващи тук в тази зала, защото този въпрос също така е свързан и с предишните въпроси. И последното искам да кажа, че е необходимо да се запази това, което вече е създадено и трябва да не се създават вратички в законодателство, така че да се ограничи това, което вече съществува. Така че има много въпрос дали ни трябват разделенията. Може би е, трябва да се ограничи обхвата и да се изключат разделенията. Има, разбира се, много въпроси. Не искам в момента всички да предлагам за обсъждане, но посоча кои са основните ми въпроси. Ще ми е важно да чуя вашето мнение. Благодаря ви. Благодаря, Евелин. Веднага дам думата на госпожа Естер Сферагут. Да, много благодаря, госпожо председател. И искам да продължа с това, което говорих Тадеуш и нашата говорителка съм го в... Извинете, докладчик във всяка по проекту директивата за презгранични преобразувания, сливания и разделенията. Смятам, че тази промяна е необходима, за да можем наистина да насърчим растежа и същевременно да могат да се адаптират предприятията към цифровия свят и всичките му предизвикателства. Също така искаме да улесним мобилността на всички дружества – и да улесним економическата дейност. Разбира се, нещата са много сложни, защото има осложнения, свързани с различията на правното редба в различни държави членки. Има, разбира се, важни аспекти, например защитата на работниците, за което говореше и колегата от Социалистическата партия наистина важно акционерите, кредиторите и работниците да не бъдат неблагоприятно засегнати от преструктурирането на дружеството и важно да се предвиди защита за тях. Също времено важно е да се опростят всички процедури и да се намерят най-добри, най-опростени и най-ефикасни процедури, нещо, което значително ще спести разходите на всички дружествата. Също така е много важно да има стабилна правна среда, за да има доверие към единия пазар. В този смисъл важно, е, както казаха и колегите, да се подобри това, което вече съществува за предотвратяване на измамите. Затова е важно да се въведе дефиниция на това, което се разбира като изкуствени условия или изкуствени договорености, artificial arrangements – за да предотвратим да се използват тези преобразувани сливания за престъпни цели, за да се избягват или укриват данъци и разбира се да се избегне явлението фиктивни дружества. Европейската комисия предвижда в своя доклад срок от два месеца трябва да помислим дали наистина този срок е достатъчен или може би трябва да го удължим, но така или иначе трябва да се работи по това предложение, защото разбираме, че нещата не са лесни, но е много необходимо да се направи това, което се предлага като цяло от комисията. Благодаря ви. Юте Гуталанд сега има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за тази възможност да проведем този обмен на мнения. Благодаря и на нашите гости от Економическия социален комитет. Много е ценно, че можем да обменим мнение и с вас. Ще се спра основно на използването на цифровите инструменти и процеси, тъй като съм докладчик сянка по този доклад, но също така може би ще се спра на въпроса на трансграничните преобразувания, защото аз мисля си, че това е наистина пакет и трябва да работим успоредно по двете предложения. По цифровите инструменти и процеси от една страна смятам, че е много важно да се усъвремени дружественото право така че то да отговаря на нашите времена. За това е, е важно да могат да се регистрират дружествата онлайн, за това цифровите инструменти са важни. Също така от решаващо значение тази директива да урежда материята правилно, за да се избегне измамата или злоупотреби с документите при регистриране на дружествата. Някои заинтересовани страни, като нотариуси и синдикати, изразиха съмнение в предложенията, когато се предлага, дори юридически лица, а не само физически лица, изцяло могат да регистрират онлайн дружествата. Мисля си, че трябва да се вслушаме в техния глас. Наистина много е сложно да се проследи това, че една чуждестранна фирма се учредява или по-скоро разкрива свои дъщерни дружества по начин, за заслужаващ доверие. От LuxLeaks и други скандали сме разбрали, че е много трудно да се основи реалния собственик и е трудно да се основи дали се разкриват дружества за целите на избягването и укриването на данъците по... бих искала да чуя мнението на докладчика от Економическия и социален комитет по този въпрос. Разбира се, Европейската комисия искам да чуя. По трансграничните преобразувания, сливания и разделения, Съгласна съм с Евелин Регнер. Предложението за назначаване на независим експерт, който ще проучва реалните мотиви на дружеството за преместване и ще измести националните органи, това ще бъде нова правна процедура за много правни системи в държавите членки. Изискват се много разяснения за ролята на независим експерт и ролята на националните органи. Много е важно тази идея да, да, да не доведе до правна несигурност. Трябва да има действащи предпазни клаузи, за да бъдат защитени работници. Един друг важен аспект е, че правилата трябва изцяло да защитават правилата за колективно трудово договаряне и колективни искове. И малко съм скептично настроена спрямо идеята да бъдат изключени малките и средни предприятия от дейността на независим експерт. Защо комисията смята, че те трябва да бъдат изключени от обхват на контрол, предвид, че голяма част от дружествата в Европейския съюз са малки и дори микропредприятия. Искам само да спомена, че имаме само две минути, в които разполагам с превод, но след това можем да продължим на английски. Комисията, дали искате да отговорите? Благодаря ви, госпожо председател. Аз работя в Генерална дирекция правосъдие в отдела за дружествено право. Единственият въпрос, отправен към Европейската комисия, разбира се, ще имаме много възможности още да продължим обсъждането, беше въпросът дали юридическото лице също трябва да има възможност да използва инструмента за регистрация онлайн. Трябва да кажа, че никога не сме мислили за изключване на юридическите лица, защото ние смятаме, че дружествата се създават от юридически лица и освен всичко друго, всички дъщерни дружества се учредяват от юридически лица. И това много ще ограничи подобно предложение, Охват на предложението, включително ще засегне малките и средни предприятия, защото наистина, както разбрахме и от вас, много е важна тази идея да могат дружествата да се регистрират онлайн. Не разбирам защо смятате, че ще е по-сложно да се разбере кой представлява юридическото лице защото винаги има физическо лице, което представлява юридическото лице. И правото за представителство на едно дружество може да се провери чрез съответните регистри. Националните регистри на дружеството, което е пълномощило физическото лице, така че ние сме убедени, че обхвата трябва да включва и юридическите лица, но разбира се, готови сме да изслушаме и вашите опасения и ще продължим обсъждането. Евелин? Всъщност, регистрите са много различни somehow the, the, the, the legal effect somehow is completely different. Преводачите, моля за извинение, но прекъсваме нашата работа, както бяхме предупредили, поради решението да не се надхвърля посочено в програмата време. Благодарим ви за разбирането и ви пожелаваме приятна вечер. We are really fighting that uh, a better registration of the real owner, I mean the one behind all the legal ownership constructions, uh, can be